Morning, Добро утро, дами и господа. Колеги, часа е 9. Би трябвало да започваме. Без никакво закъснение. Тази сутрин имаме доста натоварена програма с особено важни точки в дневния ред. И започваме с представяне на приоритетите и работната програма в областта на вътрешната политика и след това социалното приобщаване, най-вече въпроса за ромите от страна на унгарското председателство на съвета на Европейския съюз. Първо вече, както обикновено, трябва да приемем дневния ред. Съобщавам, че точка която касае представянето на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност по функционирането на СИЦЕН ще бъде отложено за следващо заседание. Същото въжи и за точка 7 единното заявление за разрешаване за прибиваване и работа това остава за утре, сряда, 26. Някакви възражения? Няма. Приемаме дневния ред. Така че, както казах, без по-нататъчно отлагане, за нас е чест да приветстваме министър Шандор Пинтер, министър на вътрешните работи на Унгария, който ще представи приоритетите и работната програма на унгарското председателство – в областта на вътрешната политика. Колеги, напомням ви, че днес имаме двама министри, които представляват унгарското председателство и започваме с вътрешното министерство. Важно е това да си има предвид, за да се избегне колкото е възможно изкушението да се Объркват или смесват въпроси, които се отнасят за други сфери на политиката на унгарското правителство, най-вече правосъдие, социално приобщаване или иммиграция, включително приобщаването на ромите, които ще трябва да се разгледат, да се отправят към други представители на унгарското правителство, които също ще приветстваме с добре дошли в нашата комисия следващите часове и дни. И така, днес имаме двама министри и няколко други точки, които не са от по-малко значение. Така че, моля ви, имайте предвид ограниченията във времето. Предлагам продължение на максимум 10-15 минути министъра да направи своето изложение, след това да направим първия кръг от изказвания за координаторите по две минути на всеки. След това възможност за отговор от министъра господин Шандор Пинтер. След това втори кръг изказвания от страна на членовете, които желаят да вземат думата. И накрая отново ще дадем думата на министъра, така че в рамките на час, час и 10-15 минути да приключим тази точка, защото след това имаме още един министър след което имаме важни точки и задачи, които трябва да изпълним, тъй като наистина е доста натоварена програмата. И така, добре дошъл на министъра, заповядайте, имате думата. úr, Nagyon örülök, hogy a... Благодаря, господин председател, уважаеми членове. Много се радвам, че имам възможност да ви информирам по приоритетите на вътрешната политика на унгарското председателство и нашите идеи. Много ще се радвам с вас да споделя как възнамеряваме да сътрудничим с Европейския парламент. За нас Стоховската програма поставя основите и ние искаме да насочим вниманието си към времето за изпълнение на програмата и искаме да постигнем всичките приоритети на Стокхолмската програма. Преди всичко искам да обърна внимание на най-важните приоритети, което е борба срещу организираната престъпност. Борбата срещу организираната престъпност е обсъждана на съвета през 2000-та година и ние смятаме, че е изминало едно десетилетие, така че вече имаме добро основание да преразгледаме тази точка и отново да я разгледаме. Имаме няколко причини за това. Едната от тях е факта, че през последните 10 години виждаме сериозни промени. Преживяхме криза, от която все още не виждаме пълно възстановяване. Тази криза засегна не само и економиката, ценностите, но има своето влияние върху организираната престъпност. Следователно, трябва да анализираме какъв ефект е имала кризата върху организираната престъпност и трябва да видим също с какви реакции излизат отделните държави членки в тази ситуация. Очевидно е, че тази работа трябва да бъде извършена и всяка държава членка трябва да сътрудничи по този въпрос. Ние разчитаме на Европол и Фронтекс, както и на държавите членки за тази цел. Ние сме изготвили един документ, въпросник, който представихме и обсъдихме на съвета. На това заседание на съвета господин Лопес Агилера също взе думата и говореше за доброто сътрудничество между парламента и съвета. Той подчерта възможностите за по-тясно сътрудничество между двете институции. Мисля, че правилно избрахме този приоритет. Това е така, защото ние използваме като основа Стокхолмската програма, както и вътрешна, както и стратегията за вътрешната сигурност, прията от ръководителите на правителства миналата година. Искам да ви дам един списък на основните моменти. Един от тези основни моменти е анализа на текущата ситуация, тенденциите, заплахите. Искам също да подчертая информационните потоци, защото това е от основно значение, когато говорим за борба срещу организираната престъпност. Има още нещо, на което искам да подчертая. Не само Европол е институцията, от която можем да получаваме информация. Имаме и всеки инициативата за сътрудничество на Юго-Источна Европа с център в Букурещ, където се получава информация от страни извън границите на Европейския съюз. Смятам, че ролята на всеки е особено важна. Тази информация получена от центъра всеки, трябва да се подава по-нататък към Европол. Това означава, че всъщност вече имаме център на Балканите, получаваме предварително информация, което допринася за борбата срещу организираната престъпност. Следващия приоритет е иземването на имущество, това под, на практика подкопава състоянието на организираната престъпност. Не би трябвало да даваме възможност на престъпниците, след като са откраднали някакво имущество, те да продължават е, да го владеят за винаги. Така че наистина трябва да подкопаем, да подкопаем економическите устои на организираната престъпност. Нещо друго, което е много важно – Създадохме една проектна група с участието на няколко държави членки, комисията и Европол. Тази проектна група е изготвила един наръчник ръководство, в което се опитваме да направим анализ на текущото положение в борбата срещу организираната престъпност. Разбира се, знаем, че всяка една държава членка се опитва да се справи с организираната престъпност и излизат с възможно най-добри реакции в отделните държави, но в е, друга държава членка може да има намерени други решения. Така че ние искаме да постигнем обмен на най-добрите практики, най-добрите решения за проблемите. На заседанието на съвета аз помолих за подкрепата на вътрешните министри на всяка една държава членка на Европейския съюз и ги помолих да назначат експерти, които да помагат за разработването на това ръководство, за да можем да направим анализ на криминалното поведение и най-добрите практики и реакции в борбата срещу организираната престъпност. Това ръководство описва ситуацията с организираната престъпност в целия Европейски съюз, а не в една отделна държава. Друг един приоритет е съсредоточаването върху източното партньорство – Отново, ние гледаме извън границите на Европейския съюз, а не само в рамките на Европейския съюз и се опитваме да прехвърлим нашите ценности и идеи към тези територии. Надяваме се, че нашите източни партньори ще третират нелегалната миграция и други проблемни въпроси по същия начин като нас. Следователно, да разполагаме с един добър механизъм и извън Европейския съюз, който да намалява бремето върху нашите плещи. Това партньорство дава също възможност на участващите страни да усъвършенстват своята дейност за постигане на европейските стандарти по отношение на правната политика и борбата с престъпността. Друг един въпрос, който е особено важен за нас, това е Шенгенското споразумение и присъединяването на две страни, които, знаете, са България и Румъния, които се очаква да се присъединят. Поставяме тази точка в нашия дневния дневен ред и я поставяме сред нашите приоритети – Когато разглеждаме констатациите от експертния анализ, стигнахме до заключение, че тези две страни са удовлетворили изискванията, така че можем да очакваме положителни експертни констатации. В най-скорошните дискусии с експертите вече получаваме информация, че към момента България не отговаря на всички изисквания. По отношение на сухопътната си граница – Румъния е отговорила на техническите критерии, повтарям, техническите изисквания, но само техническите. Тъй като на румънско-българската граница вече няма контрол, не можем да третираме двете страни по-отделно. Така ще, ще трябва да изчакаме България да отговори също на всички технически изисквания. Председателят бе на заседанието на съвета. Министрите на вътрешните работи на България Министерството на вътрешните работи на България бе представено и те обещаха да изпълнят до март месец всички технически изисквания. И ни помолиха да вземем това предвид. Разбира се, ние знаем, че не можете да допуснете държава членка да влезе в Шенгенското споразумение, докато не изпълнят 100% от всички изисквания. Имам обаче две писма от министрите на вътрешните работи на Германия и Франция – които те се противопоставят на присъединяването на тези две страни към Шенгенското споразумение, защото има други области, като правосъдие, корупция, в които тези две страни не се представят удовлетворително, според двамата министри. Има редица други области, за които исках да говоря, така че малко ще ускоря. Искам да подчертая споразумението между САЩ и Европейския съюз е за номерата на пътниците. Смятам, че много добре вървят тези преговори, също и с Канада и Австралия, защото с тези страни също ще водим преговори за сключване на споразумение и това са също наши приоритети. Това не са директни задачи на съвета, защото Европейската комисия е основният е, преговарящ, но ние също трябва да следим тези преговори и да подкрепяме комисията. Друга една важна задача е да въведем системата Евродак. По отношение на легалната миграция има няколко въпроса. На първо място единното разрешително за пребиваване и работа. Преговорите по този въпрос напреднаха значително. Говорим за сезонни разрешения за работа. Това е друг един разговор, който продължава. Разбира се, говорим и за вътрешно-корпоративния трансфер с съкрещение ICT на английски. Мисля, че в тази област сме най-близо до споразумение в съвета. Всички министри на вътрешните работи се съгласиха и подкрепиха вътрешно-корпоративния трансфер с неговите възможности. Унгарското председателство, разбира се, не би искало да се отказва от въпроса за единното разрешително. Искаме да приключим преговорите и да подготвим условията в тази сфера. Друг един важен въпрос е визовата информационна система – Имаме крайния срок юни. До тогава тя трябва да влезе в експлуатация, както и ШИС-2, Шенгенската информационна система, което всъщност е, от много време е в дневния ред, още по времето, когато Унгария беше само страна кандидатка. Още тогава се работеше по системата ШИС-2. Продължава работа и наистина се надявам това скоро да се превърне в реалност. Бих искал също да спомена и Дунавската стратегия, защото имаме какво да направим във връзка с тази тема. Дунав е седмият по дължина воден път. Искаме да избегнем трафика на наркотици, да сведем до минимум криминалните престъпления и искаме да обърнем внимание също и за транспортирането на опасни отпадъци. Така че искаме да повишим сигурността и повишавайки сигурността искаме също така да държим под око спазването на основните права на човека и разчитаме на помощта на Европейския парламент. Трябва да намерим баланс между тези две теми. Ако успеем да постигнем този баланс, смятам, че нашето председателство ще бъде успешно. Благодаря ви за вниманието. Готов съм да чуя вашите въпроси. Искам само да ви подчертая, че отнех 12,5 минути, така че спечелих малко време. Благодарим на министъра за а, пред изложението и за това, че спаси регламента. И сега преминаваме към следващото изказване. Карлос Коейо. Предлагам всеки координатор да а, си скаже за две минути. Благодаря. Искам на всички да ви пожелая всичко най-добро и на а, унгарското председателство, разбира се. Ние имаме отлично сътрудничество с парламента. Съжалявам, че няма да мога да остана до края на заседанието, тъй като трябва да бъда в подкомисията по правата на човека, където се организира едно изслушване. Имам три въпроса. Първият ми е за Унгария и Румъния. Може би е, въпросът ще ви се стори риторичен, но той не е такъв. По време на вашето председателство ще бъде ли приоритет двете държави да влязат в шенгенското пространство и ако отговорът е да, ще си сътрудничи ли е, с парламента, за да може ние да имаме достъп до всички данни. Както казахте вие, ние бихме желали Румъния и България да бъдат интегрирани в шенгенското пространство, но само единствено ако те наистина дадат необходимите гаранции за нашата сигурност. И парламентът трябва да разгледа документите, които оценяват степента, до която това наистина е спазено. В миналото не винаги сме имали достатъчна информация от съвета. Те до известна степен ограничават нашия достъп до тези документи, което не е приемливо и много депутати, дори докладчици в сянка, няма достъп до тези документи, което не е добро за парламента. И следващия ми въпрос е, според вас, какво ще се случи с Шенгенската информационна система по време на вашето председателство? Третият ми въпрос е свързан с, с агенцията, която ще управлява базите данни, Евродак и други подобни институции. Смятате ли, че по време на унгарското председателство ще може да се приключи първото четене. Благодаря, господин председател, благодаря, господин министр, за това изчерпателно изказване, в което включихте толкова сфери, но аз искам да задам два, може би три въпроса по някои от по-противоречивите аспекти по време на пленарното заседание миналата, година, миналата седмица ние обсъдихме подробно пакета по даването на обежища и ние се удов... бяхме удовлетворени от вашето изказване. За моята група проблема с този пакет – е свързан с процедурите, които са всъщност гръбнака на този пакет, където трябва да се постигне напредък. Виждате, че наближава бързо крайния срок от 2012 година за общата система за обежище и съвета е загрижен за разходите. Но ние винаги сме казвали, че тази система и подходът към качеството на вземането на решения е, е начина по който трябва да се процедира, Вчера, миналата седмица, говорихме и чухме удовлетворителните отговори на председателството, но бихме желали да чуем вашето становище по Евродак и правоприлагащите аспекти на Евродак. И бихме желали също така малко повече подробности по вътрешна, стратегията за вътрешна сигурност и акцента върху организираната престъпност. Ние се интересуваме особено по въпросите за трафика на хора, и борбата срещу мафията. Господин Коелю повдигна въпроса за Шенген. Аз няма да се впускам в това. Също така данните за пътниците. Бихме желали също така да видим напредък и по а, Прюм благодаря от името на социалистите. Беше това сега от думата на АЛДЕ. Благодаря, господин председател и благодаря, господин председател, за това, че ни представихте един доста дълъг списък теми, които всъщност са на вниманието и на съвета, и на парламента в този момент. Вие ги споменахте като част от приоритетите на унгарското председателство – аз обаче не чух а, нещо, а, което да ми каже какво ще бъде, каква ще бъде позицията на унгарското председателство по някои конкретни теми. Вие споменахте идеята за борбата срещу незаконната иммиграция извън границите на Европейския съюз и съвсем накратко споменахте и идеята за това, че ще работите и по законната миграция. Искам да разбера дали унгарското председателство има като свой приоритет е, приемането на е, единното разрешително за пребиваване. По въпроса за Еврода, както каза колегата от социалистите и демократите, аз искам да ви запитам каква е точно позицията на унгарското председателство – за достъпа до данните на Евродак. Каква е вашата позиция? По Шенген и присъединяването на двете нови държави към шенгенското пространство, вие току-що Споменахте, че сте получили две писма от две министерства е, с е, позиция против присъединяването. Аз бих желала да чуя какво е унгарското становище по тези две писма. По шенгенския проблем искам да подчертая това, което вече беше казано от господин Коелю, че според нас е а, напълно неприемливо парламента да няма достъп до документи по проблеми, по които ние трябва да вземем отношение е, е, и това е неприемливо отношение на света към парламента. Госпожа Саргентини от името на Зелените. Благодаря, господин председател, да се Насочвам се пряко към въпроса на обежищата, иммиграцията. Чухме становището на вътрешния министр и същевременно времено съда в Страсбург се произнесе по а, случая а, с Дъблин и с връщането на кандидати за обежище в Гърция, което отново е отложено, което според мен е едно много здравословно решение, но това създава дори по-спешна ситуация във връзка с преразглеждането на Дъблинския договор. И А, питам се какво стана миналата седмица, когато разглеждам вашите планове за това полугодие. Виждам, че вие имате една друга неофициална среща и всеки път се повдига въпроса за а, а, миграцията, а, е, там се казва текущо състояние. А, текущото състояние е добре да се обсъжда, но а, ние и аз и целият парламент очаква някакво решение не би трябвало да се връщат хора в Гърция. Това ни кара да решим дъблинския въпрос. Искам да запитам дали вие, като предишното председателство, имате списък директиви, които бихте искали да прокарате през това 6 месече. Подобно на госпожа Вебер, искам да знам малко повече какво а, смятате вие да правите от, по а, а, източното а, партньорство и какво разбирате под филтриращ механизъм за незаконната миграция. Благодаря от европейските консерватори и реформатори. Няма някой желаящ. Тогава господин Таварес от е, обединената левица. Ще си задам въпроса на португалски. Голяма част от вашето изявление се занимаваше с въпросите за нелегалната миграция. Сега трябва да призная, че съм малко разочарован. Тъй като не чух почти нищо за жертвите на нелегалната миграция. И аз се питам, как смята унгарското председателство да третира жертвите на нелегалната миграция и как ще подкрепи жертвите на трафика с хора нелегална миграция, когато говорим за нелегални мигранти, това са предимно бежанци. Но тук тогава става дума и за едно решение на съвета, което е необходимо, защото става дума за нови заселници. Хора и бежанците, които идват при нас, бягат, защото са застрашени в собствените си страни. Това е доказано въпреки че те знаят, че могат да бъдат върнати обратно. Трябва да подчертая, че Европейският парламент в един доклад се одобри един доклад с огромно мнозинство, в който ставаше дума за подкрепа на онези страни, които са готовни да приемат нелегални мигранти. Изчакахме една година Чакахме отговор на съвета. Този отговор не дойде обаче при Бългийското председателство. Този отговор трябва да дойде при вашето председателство, защото става дума за хора, които принадлежат към най-слабите, най-уязвимите групи на тази планета. И ние смятаме, че една държава като Унгария има символични причини да действа по този въпрос. Става дума и за беженците в Унгария. За това през 50-те години бе създаден и Върховния комисариат за беженците към ОНЕ. No, Иска ли някой да вземе думата от ЕФД? Тогава преминаваме към а, независимите. Благодаря. В Европейския съюз е, е новост, че тогава, когато има някакъв спа, спешен проблем, полицейски части могат да отидат и в друга държава и да окажат помощ. Мисля, че това е нещо скандално, но това е факт на европейското законодателство. Въпросът ми е, може ли да се случи, колкото и абстрактно да бъде това, в една традиционна демокрация като Франция или Англия, да а, се намеси унгарски полицай от типа, който а, а, нападна протестиращи, а, преби а, е, а, е, семейства, а, е, родители, а, свещеници и други невинни хора. Това е същата полиция, която е обслужвала социалистическото правителство и те не са подходящи да изпълняват правозащитни функции в Европа? Това е първия ми въпрос. А втория ми въпрос как виждате вие действията срещу тероризма? Как това е свързано с зачитането на правата на човека? Има ли конфликт между тези две неща? В Унгария Неодавна беше публикуван нов закон, в който има термин лице свързано с тероризъм. Такива лица могат да бъдат проследявани без заповед от съда. Аз като представител на Европа не мога да бъда подлагана на подобно третиране, защото аз без съд. Това бяха първите реакции. господин министър, имате думата. Köszönöm szépen! Благодаря ви, благодаря господин председател. Искам да благодаря на депутатите за зададените от тях въпроси. Първо, господ, на господин а, Коелю. Вашият въпрос беше каква е истинската унгарска позиция за присъединяването на Румъния и България към шенгенското пространство. Ние подкрепяме присъединяването на тези две държави към шенгенското пространство. Същевременно, естествено, бихме желали тези държави да изпълнят всички технически изисквания и едва тогава те могат да се присъединят към Шенген. Трябва да се спазват правилата, и правила, според правилата всяка държава трябва да изпълни всички технически условия преди да се присъедини към шенгенското пространство. Мисля, че това е достатъчно ясно и недвусмислено. очевидно е, че на базата на експертните консултации, таци на българо-турската граница в района на капитан Андреево. Тези технически условия не са изпълнени. Това се казва не само от експертите, но и от други включително служители е, от Българското вътрешно министерство и самия министерство е, и Те обещават, че въпросът ще бъде решен до средата на март и всички технически а, изисквания ще бъдат изпълнени и тогава ние вече можем да а, направим проверка, експертна проверка, за да видим дали тези две държави са изпълнили всички изисквания. Друг е, въпрос беше достъпа на евродепутати до информация в а, съвета. А, аз получих информация и е, а, ако вие сте в сградата на съвета, можете да получите данни, но съвета не изпраща данни до Европейския парламент. Аз а, се опитвам да подобря ситуацията в бъдеще и бих желал такива документи за бъдеще да могат да бъдат предоставени на парламента. Разбира се, в а, а, пълно съответствие с, с изискванията на сигурността. Да може тези документи да бъдат предоставени на определени лица в парламента, които работят по тези въпроси тъй като тези експерти и тези евродепутати трябва да имат достъп и да познават тези документи. Имаше един друг въпрос, който е много е, интересен. Ние се надяваме системата да почне да работи от 2013 година нататък. Съветът и вътрешните министри са съгласни тази точка да остава в дневния ред на всяко заседание, да се проверява напредъка, за да се поддържа натиска. Именно това имах предвид тогава, когато говорих за пропорционално изпълнение. По въпроса за защитата на данните и 6.2, Шенгенската информационна система 2, всички изисквания за защита на данните трябва да бъдат спазени. Не бива да се пуска в употреба никаква система, без да са изпълнени всички изисквания в това отношение. Аз мисля, че ние трябва да удовлетворим тези изисквания, просто няма друг начин. Господин Морес и въпросите, които бяха зададени. Мисля, че вие споменахте въпроса за пакета за обежището. Той спомена за неговите опасения и тревоги, свързани с разходите. Това е е основен проблем по време на обяда. Се обсъждаш на съвета, се обсъждаше бюджета на съвета, анализ на бюджетните средства, обсъждахме какви са задачите, какви са приоритетите, по които може да използваме наличните средства. Проблема с разходите е фигурира навсякъде. По Евродак и достъпа до тази система мога да кажа, че борбата срещу организираната престъпност е един от първите ни приоритети. От гледна точка на наказателното разследване, разследващите органи би следвало да имат достъп до системата. Същевременно обаче не можем да се откажем от защитата на правата на човека и личните данни. Ако има обаче организирана престъпност, трафик, контрабанда, тогава вече трябва да се преразгледат положенията. Ако си спомням правилно, 10 август е датата, когато влиза Приумската конвенция. Тогава всички държави членки би трябвало да спазят разпоредбите с пръстовите отпечатъци, ДНК анализите и така нататък. Унгария ще се спази, ще спази тези условия до 10 януари. Нашата база данни за МПС-тата е готова, за е, пръстовите отпечатъци, за ДНК. Така че ние сме вече в фазата на прилагането и до 10 август ще изпълним всички критерии. Повечето държави членки също ще бъдат готови. Има четири държави членки, които вече са изпълнили всички критерии и са предприели необходимите стъпки. Други ще могат да го направят до 10 август, но има някои държави членки, които казват, че по финансови причини не могат да въведат всичко, така че ние ще проверим как бихме могли да помогнем на тези държави членки, за да може конвенцията от Прюм да влезе в сила. Следващия въпрос от госпожа Вебер беше за нашата позиция за законната и незаконната миграция. По тези въпроси това всъщност е свързано с, с организираната престъпност. Тези незаконни пътувания са организирани. И аз всъщност по този начин отговарям и на още един въпрос на господин Таварес. Е, това са а, хора, които идват от държави, а, в които са заплашени, а, е, но те са заплашени също така, те са в голяма опасност и докато пътуват например, в Унгария, ти са една от най-големите ни реки. Имаше хора, които се опитваха да пресекат Тиса в лодки и се удавиха. Така че те а, са в не по-малка опасност, когато правят а, тези пътувания за това пресичане на Тиса, за което говоря. Само един човек оцеля а, хората се преместват по економически причини, но има хора, които наистина се нуждаят от помощ. За някои хора това е бизнес, но трябва да бъдем наистина безпощатни по отношение на тези а, престъпници, защото те експлуатират тези уязвими хора и аз мисля, че трябва да хванем всички тези престъпници и да предприемем действия срещу тях. Ние подкрепяме идеята за единното разрешително и се надявам, че по време на унгарското председателство ще се ще успеем да формулираме обща позиция по въпроса за сезонните разрешения. Има редици държави членки, които подкрепят тази идея. Унгария също, но въпросът е колко дълъг трябва да бъде този сезон. Ако говорим за обиране на плодове, това решение е няколко а, няколко седмици в строителството, това може да бъде няколко години. Социалните условия също така на тези хора, дали трябва да се предоставят е, еднакви условия за сезонните работници, техните семейства, както и за другите работници. Тук има различие в становищата в съвета. Тези въпроси не се разглеждат в един пакет и от Европейския парламент, така че мисля, че може да разгледаме тези проблеми един по един, тъй като ние сме съгласни е, с, с вътрешни, вътрешно а, разместените лица. Има и други два въпроса за единното разрешително и сезонните работници. Ако успеем да решим един от въпросите, тогава може да предприемем стъпки и по другите въпроси. А, единното разрешение и някои аспекти на сезонните работници. И отново а, достъпа до данни от разследващите органи. Ако има конкретни случаи, мисля, че не би трябвало да си затваряме очите, не би трябвало да затваряме а, очите на разследващите. Те би трябвало да имат достъп до информация и до данни. И не защото те са любопитни, а защото това е част от техните задължения, именно да защитят гражданите на Европейския съюз, вас и децата ви, за да може вашия живот да бъде по-сигурен. Това е. Мисля, че трябва да им дадем възможност да могат да си вършат работата. Връщайки се отново към Шенген, Искам да подчертая още веднъж унгарската позиция. Подкрепяме присъединяването на Румъния и България, но а, ние настояваме двете държави да изпълнят всички технически изисквания. Това е нашата позиция. Госпожа Саргантини зададе въпроса за съда, за регу... Дъблинския регламент. Знам, че трябва да бъда кратък. Току-що ми дадох още малко време. Отново по въпроса за Дъблин и суспендирането, що се отнася до Гърция, има 40 000 незаконни иммигранти, за които гръцката държава не може нищо да направи. Какво сме направили до този момент? Една временна мярка изпратихме а, войници, включително и унгарци, да укрепят границите, незаконната иммиграция намаля и съвета. Съда в Страсбург ни предостави също така данни. Ние спазваме всички решения на съда, ще а, спазим и това. Ще преразгледаме ситуацията отново. По въпроса за източното партньорство и филтрирането има 6 държави по източната граница на Европейския съюз Украина, Молдова, Беларус, Грузия, Армения. Всички тези държави имат едни и същи проблеми ако те използват едни и същи подходи е, срещу организираната престъпност и незаконната иммиграция, те биха могли да спрат тези миграционни потоци и могат да използват същите принципи за оценяване на ситуацията, както а, правят и държавите членки на Европейския съюз, защото по този начин биха могли да се спрат потоците на незаконни иммигранти и би се подобрила правната система в тези държави, защото тяхната правна система ще се доближи до правната система на държавите членки на Европейския съюз. И аз знам, че през 56-та година беше създаден Върховния комисариат по беженците на ООН. Те имат свое бюро и в Унгария. По въпроса за полицейските части от други страни, вие сте виждали полицейски части на езерото Балатон, където има много туристи, много чужденци тези полицаи от други държави идват и помагат. Те помагат на туристите, например, на чуждите туристи. Понякога унгарски полицейски служители отиват в Харватия и помагат на техните плажове там. А, били унгарски полицаи, отиват и в Бавария по време на Октоберфест. Аз мисля, че не би трябвало да изпитвате страх и да се тревожите за това, че полицейските служители ще наранят служители. между 2002 и 2010 година има голяма промяна в Унгария и в идеологията на полицейските служби. Хората, които не се съгласиха с новата идеология, са напуснали. По правата на човек и борбата срещу тероризма, естествено, трябва да се постигне баланс. Хора, държавите, които най-много са пострадали от тероризма, понякога се съсредоточават върху борбата срещу тероризма, а, като отстъпват малко от а, правата на човека. Но винаги трябва да се запази баланс от една страна борбата срещу тероризма и а, а, от друга страна а, правата на човека. Втория министр ще дойде в 10 часа това ще бъде министър за Олтен държавен министър, министър за социалното приобщаване, който ще говори по въпроса за ромите. И така че предлагам а, един. А, имам списък от 10 имена, с което ще приключим им списъка. Чувате имената? Ромеро Лопес, Страса, in 't Veld and Маковей. So I suggest that this second round... И сега предлагам да дадем по една минута само на всеки оратор, за да може министра да се изкаже окончателно. Съжалявам, наистина натоварена е нова програмата. Господин Таварес, да искам нещо да изясни, може би се изгуби в е, превода от моя страна или при изказването на министра. Просто искам да зная това, което и попитах. Съветът ще приключи ли съвместното вземане решение относно обратното заселване? Господин министр, ще кажете ли нещо по въпроса? Да, надявам се, че това ще стане. Благодаря ви, че бяхте кратък. И така, започваме втория кръг на изказвания по една минута. Благодаря, господин председател. Аз съм на същата позиция като миналия път. Ще поискам малко повече време, тъй като господин Бесети не е тук, ме помоли да попитам първо от негово име, от името на НП за Шенген. Ясно е, че имаме проблеми с, критическите, с техническите критерии, но въпросът е за политическите. Нашето искане е още от самото начало да се сложи ясно разграничение, защото съдебната реформа и корупцията са предмет на механизма за сътрудничество и контрол. Сега ще продължа на унгарски. Сигурността и основните права. Смятате ли, че е обосновано Фронтекс да има възможност да управлява персонални данни и след това европейската солидарност? Смятате ли наистина, че е правилно да се разполагат сили за бързо реагиране в Гърция? Не смятате ли, че трябва да се предприемат други действия, по отношение на въпроса за обежището, Гърция не може ли да разчита на някаква финансова подкрепа? Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Солидарност с жертвите на терористичните атаки. Вчера с е, жертвите на терористичния акт на летището в Москва. Благодаря ви за приоритет определението на приоритета за организираната престъпност, наистина това са транснационални въпроси, които са свързани с наркотици, педофилия, трафик на хора, робство, изпиране на пари, кражба на МПС, фалшива валута, трафик на радиоактивни вещества, оръжия, деца. Всичко това е транснационален въпрос. Европол – е един инструмент на общността. Вече не е правителствен. По време на унгарското председателство Смятате ли възможно най-бързо да преминавате към нов регламент по Европол, който даде възможност за нови правомощия с законодателна а, а, инициатива на парламента? Унгарското председателство ще ускори ли въпроса с оценка на Европол, за да можем да получим резултати в рамките на 2012 година. По какъв начин регламента за Европол ще бъде готов до 2012 година без забавене? Госпожа Анкис. Благодаря. По отношение на борбата срещу тероризма като приоритет, на лице е стратегия по този въпрос и план за действие в Европейския съюз, който се преразглежда всяка година. В него има три различни въпроса, които трябва да бъдат споменати и които са включени отскоро в дневния ред. Каква е вашата позиция по отношение на финансирането на тероризма в допълнение към проблемите свързани с SWIFT и данните на пътниците? Така наречените организации с идеална цел или благотворителност, които се използват като прикритие за финансиране на терористични организации. Втория ми въпрос тероризма и организираната престъпност свързани ли са помежду си? Има много доказателства, че терористични групи набират капацитет по каналите на организираната престъпност. Макар, че тези дейности са в конфликт от известна гледна точка, защото едните се стремят към печалба, другите се движат от идеологически цели. Третия ми въпрос е информационните потоци. По какъв начин в Европейския съюз е, те могат да бъдат усъвършенствани чрез конкретни центрове по отношение на засичане информацията за тероризма? Следващия оратор – благодаря, господин председател. Искам да се върна на пакета за убежището. Имам една минута, но наистина смятам, че тук има някакво объркване между незаконните мигранти и тези, които търсят убежище. Странно е, че по-малко от 1% получават международна закрила. Какво става в е, Съда на човешките права в Страсбург? Компенсации, които се плащат от е, Белгия и Гърция. Но такъв кандидат всъщност е, трябва да се постави в различен статут като цяло. Голям брой хора всъщност са кандидати за помощ. Така че трябва ни една обща система. Регламента от е, Дъблин просто не се прилага. Благодаря, господин председател. Вие, господин министр, вие представихте една много обширна програма за вашето председателство. И ние бихме искали да ви окажем пълна подкрепа, особено що се отнася до пакета за беженците. А, мисля, че вашата нагласа към Шенген е нещо, което тук в нашия кръг бива подкрепено. Ние сме заинтересовани от това нови страни да се присъединят, но естествено те трябва да изпълнят критериите. Също така сме заинтересовани от едно по-добро сътрудничество между парламента и съвета и като австриец се радвам за Дунавската стратегия. Тук би ме интересувало какви мерки конкретно ще се предприемат в областта на сигурността на четвъртия стълб. Какво планирате в тази област? Благодаря. Thank you. Mrs. Благодаря, госпожа Интевелд. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо три бързи въпроса. На първо място съветът прие мандата за преговори с Съединените щати по трансатлантическото споразумение за защита на данни, но Съединените щати все още не са назначили преговарящ. Унгарското представителство ще се обърне ли към американското правителство за ускоряване на процеса? Втория въпрос за даването на достъп за целите на правоприлагането до Евродак. Вие много бързо направихте връзката между политиката в сферата на убежището и организираната престъпност. Само в едно изречение. Бих искала да разбера откъде идва това заключение. Последният ми въпрос и не ми е съвсем ясно къде точно попада, затова се обръщам към вас. На 9 феврари унгарското председателство организира конференция по семейството и раждаемостта, ако правилно разбирам. По какъв начин държавите членки, които винаги настояват на субсидиарността, смятат, че Европейския съюз има нещо общо с политиката за семейството и раждаемостта? И ако смятате, че имаме, гарантираните ли, че това ще включва всякакъв вид семейства? Благодаря, госпожа Маковей. Благодаря, господин председател. Моят въпрос следва от предишните въпроси, свързани с борбата срещу организираната престъпност и тероризма. И свързан с корупцията, защото контекста организирана корупция или тероризъм няма без корупция. Комисията работи към изготвянето на едно съобщение за политиката срещу корупцията на Европейския съюз. Моят въпрос е ще подкрепите ли работата на комисията по отношение на европейска политика за борба с корупцията? Смятате ли да подкрепите и да подсилвате тази политика и също така да ускорите евентуално процеса на изготвянето на това съобщение? Благодаря. Господин министр, имате думата. Много благодаря. Ще се опитам да бъда кратък в отговорите. На първо място, първият въпрос се отнасяше до присъединяването към Шенген от господин Шогър. За мен е ясно, че ние сме ясно ангажирани към присъединяването към Шенгенската зона. Зоната на правосъдие и това писмо от е, германски и френски министр на вътрешните работи. Какъв ефект точно ще има, не съм сигурен, но 100% от е, гласовете в е, държавите членки ще бъдат необходими за присъединяване към Шенген. По отношение на групите за бързо реагиране на Фронтекс в Гърция, те имат много добри резултати. Има унгарски сили там със съответното оборудване има намаление на 40% на нелегалната миграция, нелегалното преминаване на граница в Гърция и то в рамките на един месец. Наистина това не е устойчива операция, необходимо ни е друго решение на този проблем. Що се отнася до финансовата солидарност, ние водим преговори по този въпрос, но много е трудно да се заделят средства – по един справедлив начин. Това е наистина труден въпрос. Не зная какъв е графика за предлагане решение към съвета към този момент. Следващия въпрос с нощи в летище на Москва имаше терористична атака. Над 30 души са загинали, 135 ранени Искам да изразя своето съчувствие. Много граждани на Европейския съюз също са пострадали или загинали. Надяваме се, че ще можем да отговорим по подходящия начин на тези атаки на един по-късен етап. След това регламента за Европол, оценката и ускоряването на процеса. Аз Насърчавам всяко едно действие за повишаване на сигурността и ускоряването на процесите в Европол в това отношение ще служат на сигурността на всички европейски граждани. Това е моето убеждение. Господа Ханкиш, въпроса за плана за действие. Има проблем с финансирането по отношение на стратегията с борба с тероризма на неформалната среща на министрите на вътрешните работи наскоро обсъждахме задълбочено този въпрос с финансирането. По-малко от 1% от бюджета на Европейския съюз се разходва за борба с тероризма. Трябва да помислим за това колко важен е въпроса за нашата сигурност и дали са достатъчни средствата за гарантиране на нашата сигурност. След това въпроса за връзките между тероризма и организираната престъпност. Тероризмът има идеологическа основа, но за да извършва операциите си, терористите се нуждаят от финансови ресурси – и те не успяват да съберат тези ресурси на идеологическа база, а чрез търговия с наркотици, отглеждане на наркотици и всъщност оттам извличат средства за закупуване на оръжия и така нататък. И това е връзката между организираната престъпност и тероризма. Тъй като организираната престъпност представлява връзката между тези, които отглеждат наркотичните растения – и произвеждат наркотици и терористичните организации. Срещу идеологията трудно можем да се борим, но това е само насоката, докато организираната престъпност осигурява средствата. В много западноевропейски страни действат агенции за борба с тероризма и ние създаваме в момента център, който ще представлява част от е, мрежа на такива центрове в Европейския съюз за борба с тероризма. Госпожа Ромеро попита за пакета в сферата на обежището. Тя каза, че тези два въпроса са отделни, но всъщност не са изцяло разделени. А ако някой се е връщал няколко пъти като нелегален мигрант, на петия път ще поиска статут на търсещо бежище. Така че тези въпроси до голяма степен са свързани в много аспекти. Така че има класически видове търсещи убежища, които бягат от някаква рискова ситуация и които са застрашени в собствените им страни на происход. Има и хора, търсещи приключения, които всъщност се възползват от системата на даване на убежище и злоупотребяват с нея. Но това е законодателен пакет, по който ще водим преговори и ще се опитаме по време на унгарското председателство да приключим този въпрос. Допълнителната защита на лицата, това ще бъде е, въпрос, е, който ще бъде, ще бъде свързан по въпроса за е, регламента на Дъблин. Евродак, това също е пакет, който ще се опитаме да приключим по време на председателството. Господин Штрасе зададе съществен въпрос. Да, очевидно е, че от решаващо значение техническите изисквания да бъдат изпълнени, за да се позволи влизане в Шенген. След това сътрудничеството с парламента. Това е приоритетен въпрос за нашето председателство. Ако гледаме само собствените си страни, никой няма да може да изпълни каквито и да е действия или решения на парламента. По отношение на Дунавската стратегия, това е също приоритетен въпрос – ние създадохме отделна служба за този проект, за да може да се координират всичките свързани предложения в рамките на тази политика, заедно с Сърбия и други страни. Ще се опитаме да създадем един вид агенция, която да обхване сферата на защитата и сигурността в Южния Дунавски регион. По въпроса за преговорите за данните на пътниците с САЩ. Да, мандатът е на лице, но комисията е тази, която води преговорите. Ние можем само да насръчаваме тези преговори всяка една държава членка на Европейския съюз е, ще извлече ползи по отношение на сигурността от този процес, но има и друг въпрос е, – данните на пътниците в рамките на Европейския съюз. Можем да обсъждаме този въпрос с Австралия, Канада или САЩ и това да направи по-сигурен изходния трафик, но ще бъде много по-сигурен от вътрешния трафик в рамките на Европейския съюз. Ще бъде по-безопасно да се пътува за САЩ, отколкото да се пътува от Берлин за Париж. И не зная дали това е правилният подход. Системата Евродак и достъпа на правоохранителните агенции. Аз мисля, че вече отговорих на този въпрос. Смятаме, че е важно да се осигури достъпа на правоприлагащите сили до тази система. По въпроса на мерките за борба с корупциите на госпожа Маквей, това е много важен въпрос. Например, в Унгария ние приехме закон, за да подчертаем важността за създаването и действието на система за сигурност и искаме да направим необходимото да се осигури правилното поведение на правоохранителните служители. Политиката на, за семейството е въпрос на субсидиарност. Семейството трябва да съществува, така че трябва да намерим решение на проблемите на семейството. Надявам се, че с това отговорих на всички въпроси. Надявам се, че моите отговори са приемливи за вас. Искам отново да повторя, сътрудничеството между съвета и парламента е нещо, което ние искаме да постигнем възможно най-добре. Благодаря. Виждаме, че министъра за социалното приобщаване в областта на ромите е тук. Ние бихме желали на този етап да благодарим на всички и да се присъединим към изявлението, което беше а, изготвено в връзка с инцидента, терористичния акт на летището в, Мос, в Москва, което отне живота на 35 души и рани 180. Ние също така благодарим министера Пин, на министъра Пинтер за изложението, пожелаваме му успех и очакваме да си сътрудничим по време на унгарското председателство от страна на Европейския парламент, да си сътрудничим с съвета и с комисията, за да може да постигнем всички изложени цели. Благодаря, господин министр. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Благодаря ви. Би трябвало да започнем. Тъй като тази сутрин програмата ни е много интензивна. Сега за нас е удоволствие и чест да посрещнем държавния министр за социалното приобщаване, който ще представи приоритетите и работната програма в областта на социалното приобщаване с по-специално внимание върху приобщаването на ромите. Това е господин Золтан Бало, държавен министр на социалното приобщаване и предлагам да процедираме така, както а, направихме преди. Първо, а, Въпроси от координаторите, максимално две минути на координатор, след това реакция от страна на министър и след това вече отворена дискусия, за да може за час, час и 10 минути, не повече, защото иначе наистина ще загазим с изпълнението на нашата програма. Ако нямате нищо против, господин министър, имате думата. Благодаря много, господин председател. Уважаеми евродепутати, днес ще обсъдим приоритетите в една сфера, в която не сме имали външен натиск за включването на този въпрос по време на нашето председателство, но ние отдаваме по своя собствена инициатива приоритет на този въпрос. Причината за това е, че в продължение на много десетилетия експертите се опитват да разрешат или да разберат ромския проблем в Европа. Междувременно Европа не е придала необходимото значение в своя политически дневен ред на този въпрос. И в нашите 6 месеца бихме желали да постигнем известен напредък в тази сфера. Нашата цел е да се създаде една рамкова стратегия на европейско равнище по въпроса за социалното приобщаване на ромите и ние бихме желали всяка държава членка да създаде своя собствена национална стратегия или поне да се опита да изготви подобна стратегия. Министерството, което представляваме, Министерството на държавната администрация, аз отговарям за социалното приобщаване – и ние обсъждаме платформата срещу бедността, особено бедността на децата и стратегията за интегрирането на ромите в, като част от националната стратегия. Някои от вас са специалисти по тези въпроси и са се занимавали активно с тези проблеми дълго време. Е, вие осъзнавате, че е много трудно да се правят нови изказвания по въпроси или да се каже изобщо нещо ново по тези проблеми. Много е важно обаче този въпрос да стои постоянно на дневния ред, за да се повишава информираността. В Унгария е много важно да се създаде консенсус и една положителна нагласа сред мнозинството, което обикновено е настроено доста отрицателно по ромски въпрос. Именно затова е много важно да се предприемат конкретни стъпки и да се реши въпроса съвсем ясно, за да може да се убеди мнозинството европейски граждани, че това е проблем на всички и всички трябва да го решават. Това е една от страните, едната страна на въпроса. Другата страна е как е, живее това мълцинство и как те могат да бъдат активно ангажирани да решават проблемите. Естествено, няма едно единствено ясно решение. Може да се постигне известен напредък – Естествено, не може да има окончателно решение. Е, би, тря... би било твърде оптимистично да се очаква, че ще намерим едно окончателно решение. Ромските общности също следва да се ангажират. Ние трябва да проследим техните стратеги... тех... тяхната реакция на стратегиите, които формулираме. Въпросът е как можем да ги активизираме, да ги накараме да действат. Те са неактивни не само а, поради това, че са безработни, недостатъчно квалифицирани, но би трябвало да използват повече възможностите, които им се предоставят да действат. Ние бихме желали да ги ангажираме като активни участници в тези процеси. Нашето становище още от самото начало беше, че това е важен елемент за бъдещето на Европа, а именно въпроса за ромите. Тук говорим за повече от 10 милиона души. Становищата за техния брой се различават, но повечето от тези 10 милиона души са безработни и не могат да се присъединят към работната сила. Съществува сегрегация, социално изключване и това е типично явление в повечето европейски държави. Ако можем да приобщим тази маса хора в социалната структура на Европейския съюз, това ще бъде полезно и за нашите економически интереси. През последното десетилетие правителствата на държавите членки на Европейския съюз и неправителствените организации организираха редици инициативи, средства бяха изразходвани за интегрирането на ромите, но положението не се подобри, даже се влуши от гледна точка на условията за работа и за живот. Трябва наистина открито да говорим по този въпрос. Европейския съюз потвърди, че економическата и социалната информация е основна задача за държавите членки. Това е национален въпрос главно. Но институциите на Европейския съюз също така играят много важна роля. Много проучвания посочват, че Европейската интеграция не е само хуманитарен, хуманистичен акт, но и е, а, мярка, която повишава конкурентоспособността и устойчивостта на социалната система. Следователно, приобщаването на ромите е много важен интерес на Европейския съюз. Световната банка публикува едно проучване, според което ако а, работната заетост на ромите достигне средните стойности за региона, това ще доведе до 4 до 6% увеличаване на БВП, т.е. това предполага голям економически и социален интерес. За да може да успеем, трябва да решаваме въпроси като образование, жилищ, е, е, жилища, здравеопазване комплексно, т.е. да решаваме въпросите комплексно и успоредно. Унгарското председателство се опитва да постигне напредък на европейско равнище в сферата на ромското приобщаване. Трябва да сме запознати с тези факти, но аз наистина се гордея, че а, ромски представител на Унгария в Европейския парламент постави инициативата на стратегията и това е много важно за нас, тъй като това ще помогне и на съвета, и на комисията в тяхната работа. Според Европейската комисия и нейния график на 6 април 2011 година Европейската рамкова система на държавите членки за а, е, стратегиите за ромското включване ще бъде публикувана и след това заключенията на съвета ще бъдат одобрени на базата на предложението на комисията. Това е нашата цел. До края на унгарското председателство бихме искали да имаме заключение на съвета по тези въпроси. Европейски парламент ще обсъди и този проект от документ. Е, Ние ще следим много внимателно обсъжданията в парламента. Съществува една работна група, която беше създадена през септември миналата година и която работи по един въпросник до декември миналата година. Въпросника беше разпратен до всички държави членки. А, това ще се разгледа на съвета ЕПСКО, когато ще се обсъждат заключенията на съвета, но ще бъдат ангажирани и други образования, други звена на съвета, а, които се занимават с образование, с правосъдие, вътрешен ред също така съвета по общите въпроси също така ще обсъди заключенията на съвета и се надяваме, че те ще бъдат одобрени от Юнски Европейски съвет. Бихме желали е, тези е, заключения да бъдат потвърдени от Европейския съвет. Основните аспекти в заключенията на съвета ще бъдат следните. Според нас е необходимо да се формулират ангажиментите на равнище Европейски съюз и на равнище държави членки. Трябва да се установят сферите на, на месата, различните показатели и качествени и количествени цели. Така че когато се определя когато се определят целите, трябва да се вземат предвид социални и териториални аспекти. Именно за това ние сме благодарни за помощта на евродепутатката Ливия Ярок, Ярока, защото по този начин ще се помогне на най-необлагодетелстваните общности и региони и ще се окаже помощ на правителствата да създадат комплексни, да разработят комплексни планове за развитието. Много е важно да се включи въпроса за ромското включване с основните политики, когато беше лансирана тази идея, ромската стратегия следва да се свърже съвсем ясно с, стратегията Европа 2020 година. Предвиждаме конкретни ангажименти в, а, а, към ромската стратегия, така че държавите членки би трябвало да определят показатели и количествени цели в своите национални програми, за да може да се насърчи работната заетост и да се намали ромското изключване. За да може да постигнем успех, трябва да следим много внимателно документите, които определят тези действия и които ги координират с други стратегически документи на национално, регионално и местно равнище. Средствата на Европейския съюз ще помогнат за изпълнението на политиките в тази сфера за да може да се използват по-добре националните европейските ресурси. ресурси бихме желали да създадем сътрудничество между различните социални европейски фондове за европейско културно развитие, за регионално развитие. Необходимо е да се координират всички тези фондове, за да се постигне синергия. Много е важно да постигнем едни устойчиви дългосрочни програми. Унези от вас, които работят в тази сфера, знаят добре, че обикновено се създава нещо като паника за това какво ще се случи, когато се приключи с финансирането на дадена програма, не бихме желали да имаме една програма с ясни показатели, искаме да се борим с социалното неравенство, за да може да се подкрепи това усилие, следва да видим как бихме могли да създадем условия, за да имаме достъп до фондове, за да може как да знаем как се насърчава решаването на проблемите на най-необлагодетелствените социални групи. Естествено, ще отговоря на вашите въпроси по тези програми, но това, като мога да ви кажа в обобщение, е свързано с трите теми. Бедност, детска бедност и е, включването, приобщаването на ромите, това са проблеми, по които ние ще се явим на тест за вашето доверие след годините на диктатурата. А, в Унгария искахме да създадем социална сигурност. Много хора обаче сега смятат, че са се чувствали по-добре по време на диктатурата, отколкото в условията на демокрация. Така че за нас наистина е голямо изпитание, за да докажем силата на демокрацията и въпросът е какво можем да направим за милионите хора, които не могат да се възползват от благата на демокрацията и сътрудничеството на европейско равнище, така както ние може да се възползваме. Тоест става дума за едно психологическо измерение на приобщуването на ромите и борбата срещу бездността. Много благодаря, господин министр. Благодаря за това изложение. Очакваме координаторите да спазят регламента от две минути. Първо от страна на НП. Господин Согор, както разбирам. Да, благодаря. Благодаря. Искам специално да поздравя Унгария за това, че пое този въпрос и го включи в дневния ред. Приветствам и факта, че тук се говори за социално приобщаване – защото има 10-12 милиона роми в Европа. И 70 милиона души в Европа, които живеят под линията на бедността. По отношение на въпроса за бедността, ние виждаме, че на много места ромите се срамуват от своя происход. При преброяване на населението, те дори не декларират своя происход, не се обявяват като роми, което всъщност променя картината на националната стратегия, защото не ги взима предвид. Мисля, че поканите за търка трябва да бъдат формулирани по различен начин, да се променят условията, за да може да се помогне на тези хора. Друг един въпрос, свързан с правосъдието. Мисля, че не само факта, че ромския холокост се отрича от доста хора в редица държави членки, не искам да посочвам имена, говоря само за моята родна страна, Румъния. Извършени са погроми в селища в Румъния, имаше ранени и загинали но в крайна сметка след тези събития какво видяхме? Кои бяха хората вкарани в затвора? Само роми или принадлежащи към други младсинства лица? Например, в случай, когато се извърши възпоменание на Холокоста на тромите през Втората световна война. Така че това са въпроси, които още не са решени правилно. Мисля, че не можем да ги замитаме повече под килима и трябва да ги решим. Искам да ви пожелая от НП много успех. Благодаря. Социалисти и демократи, госпожа Боцкурт. Благодаря, господин председател. Е, Благодаря на министъра за това изложение. Това е много амбициозна програма, което е чудесно по отношение на плановете ви по време на председателството. Нашият въпрос към вас е по какъв начин мислите, че можете да изготвите европейска стратегия, която да действа не само по отношение на препоръки към държавите членки, защото това до сега не действаше особено добре? Как мислите да продължите този въпрос? Как мислите да го развиете? И какви практически мерки възнамерявате да предприемете като част от този процес? В същото, във вашето въведение споменахте много инициативи, казахте, че се разходват много средства и всъщност ситуацията се влушава. Наистина това е много жалко и определено противоречи на намеренията ни. Как вървят нещата в Унгария? Кажете ни нещо по този въпрос. По какъв начин искате да ангажирате самите роми в разработването на стратегията? Случва ли се това вече? И последния въпрос, свързан с ромите. Говорихте за проекта Меше Рокаш. Мисля, че това е наистина много добра идея. Какво мислите за един единен европейски център за докладване, за да имаме по-добра идея какво се случва с ромите в различните държави членки. Един различен въпрос. Знаете, че имаме хоризонтална директива за борба с дискриминацията, която в момента е за разглеждане в съвета, ще бъде много полезно, ако можем по-добре да се справим с този въпрос в Европа. Какво мислите да направите по този въпрос по време на вашето председателство? За Алди, госпожа Вевери. Благодаря, господин министр, за вашето изложение. Ще бъда съвсем кратка във въпросите си. От този парламент сме изпратили няколко послания, които от които искаме наистина да видим европейска стратегия за ромското приобщаване. Виждаме, че и комисията въпреки това иска да премине към рамка на националните стратегии. От вашето изложение разбирам, че и това е вашето становище. Въпросът ми е. Какво ще бъде според вас правното основание да се направи задължително с държавите членки да приемат такива национални стратегии? Защото ако те не бъдат задължени, Питам се по какъв начин една кризисна карта ще бъде от полза. Някои държави членки ще се съгласят да имат стратегия, други, които няма да се съгласят да приемат такива стратегии. Също така, какво ще бъде правното основание да се направи задължително координирането и с европейските фондове? Не само средствата, които държавите членки ще вложат в такава една стратегия. Също така, споменахте и Европа 2020 година. От собствения ви опит в Унгария, за последните 20 години, смятате ли наистина, че само 8-9 години ще бъдат достатъчни, за да се подобри положението в това отношение? Също така искам да се възползвам от това, че вие сте министър отговарящ за социалното приобщаване. Колегата госпожа Боскот вече спомена хоризонталната директива за борба с дискриминацията. Наистина искам да зная какво е виждането на унгарското председателство по борбата с дискриминация на базата на пол и полова ориентация. Благодаря за Обединената левица, госпожа Енст. Благодаря. Аз си мисля, че за положението за ромите в Европа знаем доста. Няма нужда да повтаряме всички тези неща, няма нужда да се задълбочаваме. Но става въпрос да вземем решение. Имам четири въпроса, най-напред. Смятам, че няма да има полза, ако още в самото начало не са привлечени ромите да се включат в тези мерки които предлагаме. И то те трябва да бъдат привлечени обвързващо. Въпросът ми е, как смятате да реализирате това? При заключенията, които ще бъдат изработени и при заключенията на съвета и решенията на съвета, как смятате да, какви структури смятате да създадете за привличането на ромите в мерките? Второ, е, говореше се за средствата на Европейския съюз. Има достатъчно средства, които обаче не бяха използвани от държавите членки през последните години. Как смятате тези средства да бъдат използвани наистина и как смятате да подобрите достъпа до средствата на ромските организации? Каква роля ще играе, например, ще играят, например, фондовете на Европейския съюз? На трето място. Какви мерки предлагате за борбата срещу антициганизма. Ако ние тук не се намесим да противодействаме на идеологическите потоци, на идеологията срещу антициганизма, то много неща няма просто да доведат до резултати. Какво, какво смятате да предприемете? И на последно място назовахте детската бедност във връзка с ромската стратегия. Искам да знам какво смятате да направите в областта на образованието за ромските деца. Какви мерки ще вземете за образованието и за интеграцията на ромските деца в образователните системи? Благодаря. Благодаря. Не виждам следващия представител, който иска да вземе думата. Благодаря. По моя опит, ромите и най-уязвимите сред ромите, жените и децата, в много случаи страдат от насилие в собствената си общност. Държавата не ги подпомага поради недоразбирана политическа коректност или те смятат, че това е свързано с културен релативизъм и могат да си затворят очите за съществуващата проституция. Това касае млади ромски момичета, които дори не ходят и на училище, защото те казват, че момичетата в едно ромско семейство трябва да си стоят вкъщи, да си гледат домакинството и братята и сестрата, сестрите. Не зная до кога можем да толерираме това и всъщност имате ли някакви идеи да предприемете действия срещу тези форми на дискриминация и потисничество? И още едно, един въпрос. Нещо, което пречи на включването на ромите. Това са е, високите лихви, които лихвари, срещу които лихвари отпускат кредити на роми. Това са незаконни действия и никой не предприема действия срещу тях. Това е просто неприемливо. Получавам стотици писма от унгарски ромски семейства, които се оплакват, че живеят в условия, които приличат на условията в третия свят, просто защото такъв е, ред се налага от е, ромите, живеещи в квартала, с е, много мръсотия, с липса на хигиена и тези условия са неприемливи. Искам да подчертая обаче, че има и ромски семейства, които спазват закона и биват притеснявани по този начин. Искам да направя едно предложение, като част от е, Европейската стратегия за ромите, тези въпроси също да бъдат разгледани и всъщност въпроси ми е, ще бъдат ли разгледани. Господин министър, имате думата за отговор. Благодаря. Първо, благодаря ви за въпросите в отговор на господин Шогор. Мисля, че неговата бележка бе много важна. Наистина, имаме основания да определим своето министерство като Министерство за социалното приобщаване, а не за ромското приобщаване. Смятаме, че този въпрос трябва да бъде решаван с подход, който не се базира на етнически подход, а на социален подход. Мога да ви дам унгарски примери, Познавам ги просто по-добре от европейските. Разбира се, мога да ви дам статистически данни от целия Европейския съюз, но 80% от ромите в Унгария живеят в дълбока бедност и те представляват 20% от унгарското население. И всъщност е, бедността не е привилегия само на ромите, има и много други и това въжи и за Унгария. Така че необходим е наистина социален подход, а не подход базиран на етнически происход. Всеки, който е под линията на бедността, трябва да получава помощ, а не само ромите. Следващите въпроси. Имаше въпрос за борба с дискриминацията. Разбира се, има специални видове дискриминация, които засягат ромите и те са дискриминация на базата на етнически происход. Трябва да обърнем сериозно внимание на този въпрос, но трябва да разгледаме една цялостна рамкова стратегия, която се основава на социалния подход. Бихме искали да сложим край на сериозната бедност. Друг много сериозен въпрос, който много от вас споменаха, е достъпа до европейските фондове. Всъщност това е един елементарен въпрос, който можем да зададем. В Унгария преди 140 години Първата правителствена комисия по рамските въпроси е била назначена и виждате, че всъщност има дълга традиция по работа по този въпрос. Но все още, ако се зададем въпроса, кои са ромите в днешно време, ще бъде трудно да отговорим на този въпрос. Очевидно, само обявяването е много важен фактор, но ако ви дам унгарския пример, през 2001 при последното преброяване в Унгария 190 хиляди души са се обявили за роми. Ако разгледаме обаче статистиката, представена от е, статистическата служба и стилозите, те говорят за 780 хиляди роми. Хора, които се, подчер... се опитват да подчертаят за настроенията срещу ромите, те говорят за 1 до 2 милиона роми което показва колко трудно е да се определят кои са точно тези групи, на които трябва да осигурим подкрепа. Друг един въпрос. Много сме мислили по този въпрос. Трябва ли да издигнем това на европейско ниво, събирането на данни на базата на етнически происход? Това е един много деликатен въпрос, но наистина това се това стига и до използването на фондовете. Помислете за една държава, която когато желая да предприеме положителна стъпка, представете си европейска институция, която да предприеме такива стъпки. Или ако държава членка излезе с предложение или програма, която е насочена към определена етническа група, тогава те имат отговорността да проверят и да видят дали е, членовете на тази етническа група ще извлекат ползи от тази програма или предложение. Така че това трябва да се контролира с един анонимен метод на събиране на данни, защото това наистина е проблем. В противен случай не можете да оцените ефективността и да измерите резултатите на програмите, насочени към ромите. Не знаем дали тези програми изобщо стигат до ромите или не. И простете ми за това, което казвам, но с ромските кръгове хората казват, ако парите ще стига до ромите чрез тези програми, всеки ще се обяви е, за ром. ако полицията идва, всеки се крие, че е ром. Така че, мисля, че това е достатъчно красноречиво. Да се върна на първоначалната си идея. Важно е наистина да разполагаме с такива данни, така че трябва да имаме и метод на събиране на тези данни. Трябва да проверим какви са условията за кандидатстване за грантове, но трябва също да проверим и по какъв начин се изпълняват програмите и доколко успешни са те. Така че съгласен съм, че ако някой е пострадал от някакво наказание, споменахте проекта през, и погрома през 1990, но има и такива други програми в Европа. Тук мисля, че съдебната система трябва да предприеме действия. Важно е също и от е, историческа гледна точка. Госпожа Боскорт попита какъв е практическия ни подход. Да, ние искаме да бъдем прагматични, да подходим практично. За жалост обаче не виждам възможност да отидем по-нататък от е, предложенията, препоръките и заключенията. Не мисля, че към този момент можем да отидем по-далеч, но се надявам, че след като съвета приеме своите заключения, Европейския съвет е, на ЕПСКО и други съвети, надявам се, че тогава ще можем да видим дали използването на фондовете и европейските програми водят до необходимия ефект. Смятам, че тези програми имат ефект за държавите членки, които си свършват добре работата и обмислят достатъчно добре кои от целите не са достатъчно добре постигнати. Наистина любопитен съм дали този експеримент ще бъде успешен или не. Говорим много за най-добри практики, но трябва да говорим и за лоши и дори най-лоши практики. Трябва, според мен, да се направи един списък на тези най-лоши практики, защото от тях понякога можем да излечем повече полки, отколкото от добрите практики. Така че трябва да направим един отрицателен списък, кои са програмите и проектите, които не действат, кога средствата не стигат до целевата аудитория. На следващия въпрос, защо говорим за рамкова стратегия, не за европейска стратегия. Разбирам разликата между стратегия на Европейския съюз и рамкова стратегия на националните стратегии. Тук става въпрос за разделението на труда, разделение на задачите. Националите, държавите членки имат своята национална отговорност и след това имат друго ниво на отговорност на европейско ниво. И в този случай се използва рамковата стратегия на националните стратегии. Съгласен съм с вас, че тези 8-9 години, които имаме до 2020 година няма да са недостатъчни, за да намерим решение, но поне можем да спрем влушаването на ситуацията и за това се надявам, че това време ще ни стигне. Мисля, че всички ние сме съгласни, че наистина е срамно, че през последните 20 години положението на ромите се влушава и за жалост по никакъв начин не се подобрява, т.е. на лице е отрицателна тенденция. Хората, живеещи в бедност, не са видели по-добри дни. След това борбата с дискриминацията. Бих искал да добавя нещо по отношение на това, за което говорех е, преди малко, когато идва полицията, никой не се обявява за ром. Това показва, че за жалост е, дискриминацията се демонстрира от е, полицията. Дори властите имат едно такова антиромско настроение. По-добре е да не си ром, когато дойде полицията, защото тогава наистина глобата ще бъде двойна или наказанието ще бъде по-голямо. Господин Пинтер каза тук преди мен, че имаме съвместна програма. Тази съвместна програма е насочена към полицията. Искаме да помогнем на полицейските служители да действат правилно, да се държат е, справедливо с е, ромските граждани и същевременно да преценят дали едно престъпление е повлияно от етническите аспекти или не. Това касае обучението на полицейските служители и друго нещо, което много се надяваме, че ще бъде успешно. Това е повишаване броя на ромските полицейски служители. Определяме брой в нашите полицейски школи и колежи за роми, които да станат полицаи. Това би могло да бъде наистина сериозен елемент в борбата срещу дискриминацията. Ако имаме един силен среден клас на роми в държавите членки, това ще бъде много положителен момент. И мисля, че наблюдаваме такъв напредък. Има ромско лоби в Европейския съюз, така че ромската общност се не е представена още на европейско ниво, но е много важно наистина да видим наличието, формулирането на средна класа от роми като лекари, инженери, експерти по информационни технологии. Това ще помогне на интеграцията им. На въпроса на госпожа Анст. Да, по въпроса за приобщаването на ромите, аз казах, че това наистина ще бъде решаваща стъпка. Когато някой стане предмет на някаква мярка, когато някой е съгласен с тази мярка и стане активен член на обществото или поне започне да става активен член на обществото, аз виждам два аспекта на този въпрос. Нашето министерство обръща специално внимание на опазването на ромската култура, на тяхната културна идентичност. Опазването на културната идентичност е особено важно, в противен случай просто не може да израстваш в социалните рангове. Да знаеш откъде идваш, към коя общност си принадлежал, на къде си насочен. Това е много важно за ромите – и за нас е важно да не мислим за ромите и ромската общност като проблем. Трябва да познаваме тяхната история, трябва да познаваме по-добре тяхната култура. В Унгария няколко учебника са научени, са изписани по ромската култура и те са насочени не само към ромите, към цялото общество, за да научат повече за културата на тази общност, за тяхната история и традиции. И това всъщност укрепва културната идентичност, което е първи аспект – и друг аспект е създаването на институции или на рамка, в която ромската общност да може да избира свои собствени представители. Мисля, че имаме една чудесна система в Унгария. За жалост, обаче тя не действа. И това е системата на мълцинствени съвети. Повече от 5000 местни ромски политици представляват своята общност. Можете да си представите най-малкото село до регионално и национално ниво има такива политически представители и те се избират директно. Ромите имат национално, национален съвет на мълцинството с 53 члена. тук що миналата седмица избраха своя председател, така че тази система стига до най-малкото селище, където има ромски жители. И можем открито да говорим по тези въпроси. Трябва да помагаме на ромите да се борят с системата на корупция, да представляват своите собствени интереси по ефективен начин. Милата седмица ходих в Румъния и се запознах с тяхната система на представяне на ромите на различни форми, политически и други, където се вземат решения относно самите тях. Много е трудно да се взимат решения без да ангажираш хората, които ще бъдат засегнати от тези решения. По отношение на финансовите ресурси или ресурсите като цяло, наистина тези държави, които не използват определените европейски средства, наистина грешат, но другите държави членки биха могли да направят повече. И наистина искаме се да види това ясно в заключенията на съвета. Така че, когато бъдат е, публикувани поканите за търг, те трябва да бъдат разбираеми, не толкова сложни. В Унгария има 770 жилищни блока, в които или а, е, жилищни зони, които са отделени и в тях живеят ромски общности. Предишното унгарско правителство публикува няколко покани за търг и имаше една единствена община, която кандидатства и в последната минута те си оттеглиха молбата за тази безвъзмезна помощ. Кой е виновен? Сигурно правителството или начина по който е формулирана поканата за търг. Доста сложна и неразбираема. Така че смятам, че трябва да се усъвършенства системата, за да се осигури достъп до тези средства. Говорехте и за борбата срещу тези антиромски настроения – Говорих за това какви мерки предприемаме сред полицията. Мисля, че наистина трябва по-ясно да говорим по тези въпроси. Трябва да говорим за проблемите на ромите и проблемите свързани с ромите. Ако говорим съвсем ясно, тогава можем да се борим срещу предразсъдъците и срещу тези антиромски настроения. Обучението, образованието, информацията е в основата на всичко. Аз споменах хромология. Това е наистина един учебен предмет, който бе въведен, трябва да се познава по-добре тази общност. Само още една минута и ще приключа. Имаше въпрос за бедността сред децата. Има европейска стратегия за борбата с детската бедност. По време на бългийското председателство бяха изготвени чудесни документи. Заседанията наистина бяха положителни и бяха насочени към най-ранното развитие на децата. По отношение на нещата, които трябва да се направят в детските градини и предучилищна възраст, колкото по-рано ангажираме децата в е, образователната система, толкова по-голям е шанса тези деца да завършат е, не само начално, а и средно училище и това е един много деликатен и важен въпрос. Отговор на следващия въпрос. Вие споменахте за етническия подход. Ако говорим за хората, които живеят в бедност, наистина има един, едно много тъжно явление – има хора, които използват собствените си деца за подобряване на финансовите си средства, хора, които продават децата си или ги карат да проституират. Но знаете какви са статистическите данни от Унгария. Знае, че, че това е явление, което не съществува само сред ромите. Достатъчно е да минете полицията на Амстердам и да видите млади унгарки, които работят като проститутки – след това може да забележите, че някои от тях са роми, но други не са. Така че това не е явление свързано само с ромите. Смятам, че има определени видове престъпност, които са характерни за хората, живеещи дълбока бедност. И е нужно наистина един много по-твърд подход. Полицията трябва да действа, но не смятам, че това е етнически въпрос. Това е свързано с сериозната бедност. Мисля, че с това отговорих на първия кръг въпроси. Thank you. Thank you. Благодаря, благодаря за реакциите и за внимателния отговор на всички въпроси, които бяха зададени. Сега имаме втори кръг. Въпроси имам поне 8 депутати. Ще прочета списъка, след това ще приключим. Слушате имената. Мистер Бронс, мисис Инфелд. Mr. Marinescu and Mr. or Mrs. Mrs. Yotova. Yotova. That'll be it, but I see that... Тук са 8. Виждам също така, че госпожа Боцкурт иска да каже нещо. Аз зададох един въпрос за хоризонталната директива, на който не получихме отговор. Просто мисля, че министър е, сам просто е пропуснал, но ще бъде добре, ако получим отговор. Господин министър, искате ли да е, бъдете малко по-конкретен по хоризонталната директива? Ние високо ще оценим това. Ez nem feltétlenül това не е необходим, не е непременно част от плановете и програмата на председателството. Нямам нова информация. не съм забравил отговора на въпроса, просто нямам нова информация по въпроса. И така, да започнем с втория кръг. Моля ви да да, всъщност искате да направите и е, друг коментар. Вероятно, може би не съм разбрал, имате предвид директивата за борбата срещу дискриминацията, когато говорихте за хоризонталната директива. Тогава, в този случай, да, точно така, искате да бъдете малко по-конкретен по този въпрос. Да, според мен това е отговорност на държавите членки, а именно да приложат тази директива в, националното си законодателство. Това не е част от програмата. очаква се нова директива. Akkor a harmadik кишерата, ме megengedi. Тогава правя трети опит, ако ми позволите да отговоря на въпроса. Много се извинявам за това объркване. Аз не съм разбрала правилно, защото това не влиза в моите правомощия, а, в, а за това отговаря Министерството на националните ресурси. И специалната територия е а, сферата на а, хората с уврежданията, дискриминацията по полов принцип, по религиозен принцип. Доколкото аз знам, това е свързано с хора, които имат увреждания. Това е част от законодателството, но това не са мои правомащия. Именно за това аз малко се поколебах. Добре, казва председателя, преминаваме към втория кръг и ви умолявам една минута. След това ще имаме отговор. Госпожа Данст, благодаря. Е, става дума за липсата на дискриминация и как е, това не трябва да се ограничава само за ам, работната сила, а и за други слоеве дискриминация по религиозен, сексуален принцип и други принципи. Този въпрос а, в момента е заседнал в съвета. А, ние като председателство бихме желали да постигнем на напредък, особено в сферата, в която вие представяте, а именно ромското включване. Не би трябвало въпроса да се сведе само до а, трудовата сфера. Искам да задам въпроси за детската бедност и а, неравенство, тъй като това е един много важен въпрос. Какво е вашето становище за разделното обучение и, и сегрегацията в училищата? Какво ще кажете за плоския данък, който при, който благоприятства по-заможните семейства и не помага на интеграцията на ромските деца. Благодаря. Госпожа Гион. Благодаря. Сега тази тема всъщност беше разгледана много подробно във вашите встъпителни думи е, във връзка с ромското включване. Мисля, че а, може би ще ви трябва много време, за да решите този въпрос. Тази рамкова стратегия, която и други колеги говориха по различни теми, мисля, че за всички е ясно, че тази стратегия следва да се основава на а, държавата членка по происход, но и по дестинация. Това е въпрос на прилагането на стратегията. Аз бих желала обаче да знаете дали можете да а, уточните във връзка а, с социалното включване на ромите и държавата на дестинация. Бихте ли уточнили също така какви ще бъдат целите на унгарското председателство, за да може да се ангажира гражданското общество в решаването на ромските проблеми, за да може да има по-предвидими резултати за решаването на ромския проблем. Благодаря, господин Енцио. Благодаря, господин председател. Аз бих желал да приветствам френск, а, унгарското председателство за това, че включи тези проблеми. Два съвсем кратки въпроса. Първият въпрос отнася до казаното от колегата в практиката бъдещата кадрова стратегия ще представлява едно допълнение на към а, националните стратегии и тяхното взаимно допълване. Аз мисля, че би трябвало да имаме общ подход в Европейския съюз по въпросите за ромите и за да се постигне това, трябва да се включат всички държави членки, в които би искала да се настани ромската общност, независимо от режима на, на третирането на тези проблеми. Искам да запитам, вие за прилагането на програма за държавите дестинации сте. А, кой ще се заеме с тази програма, тъй като местните органи познават най-добре проблема на място? Благодаря, госпожа Дал. Благодаря, господин председател. Ние много се радваме, че можем да приветстваме господин министъра в Европейския парламент. Това е много важно, тъй като вашата кариера до този момент наистина отговаря на претенциите, които вие изложихте във връзка с програмата на председателството. Ние обсъждахме някои финансови въпроси. Наличните фондове достатъчни ли са за постигане на очертаните от вас цели? или ще бъдат необходими допълнителни фондове, за да може стратегията да се изпълнява. Председателя благодаря, госпожа Интвелд. Благодаря, господин председател. Аз приветствам факта, че унгарското председателство е включило този проблем и вие е, също така са се ангажирали с елиминирането на някои дискриминационни практики. Мисля, че всичко се свежда до политическа воля. От една страна ние прилагаме стратегията за ромското приобщаване, е, но би трябвало да се има предвид че в много държави членки дискриминацията е институционализирана. Има регистриране по етничен принцип, има социално изключване, макар че не го наричаме така. И риториката на правителствата не подкрепя целите, които ви искате да постигнете във вашата стратегия. Аз самата не съм съвсем сигурна дали разбирам добре вашата, вашето министерство отговаря ли за борбата срещу дискриминацията, защото искам да се присъединя към колегите, които подчертаха хоризонталната директива за борба срещу дискриминацията и бих желала, унгарс... бих желала унгарското председателство да настоява по този въпрос. Имаш една дискриминационна клауза в закона за медиите срещу гейовете. Аз разбрах, че вашите компетенции не се простират до това, но бих желала все пак да разбера дали дали бор... вашето председателство ще се занимае и с дискриминацията срещу хората с а, хомосексуална организация, а, ориентация. Госпожа, а, господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Господин министр, искам да ви поздравя за това, че включихте сред приоритет проектите си, изработването на стратегия за приобщаването на ромите и ще а, е, изготвите европейска стратегия в допълнение към националните стратегии. А, е, тя ще включва програми и проекти, които могат да се приложат в държавите членки, като същевременно това може да се направи едновременно в всички държави членки. А, е, вие самия казахте, че е необходим е определен брой места в училищата, в полицията, също така да има а, преподаватели, които говорят ромски язик, също така мисля, че трябва всичко това да бъде включено в една европейска система. Повечето от ромската общност са бедни хора и тази бедност очевидно е свързана с безработицата. Безработицата от своя страна е свързана с липса на квалификация и недостатъчно образование. Аз мисля, че европейската стратегия трябва да се основава най-вече върху образованието, защото само това ще даде възможност да се постигне дългосрочен успех. И аз мисля, че програмите за образование, които ще дават възможност на ромските деца да посещават училище, следва да бъдат ам, насърчавани на европейско равнище, за да може да се премине от една държава в друга и да се прилагат тези програми. Аз се надявам, надявам, че това ще бъде включено в стратегите. Благодаря. Госпожа Йотова. Председател, благодаря ви, господин министр, за днешното участие в заседанието на нашата комисия. Благодаря ви за подробните отговори, които, изчерпателни отговори, които ни дадохте до този момент. Очевидно е, че има много какво да се направи за ромите. Очевидно е, че проблемът е многопластов и сложен. Очевидно е, че не е получил решение до сега нито на национално, нито на общностно ниво. Едновременно с това всички бяхме свидетели на ситуацията и на кризата, която се получи във Франция през лятото на 2010 година с ромите от България и Румъния. Ситуация, която предизвика много гореща дискусия, както в Европейския парламент, тук в нашата комисия, така и в Европейската комисия, така и в кореспонденцията с френското правителство. Моят въпрос е следния. Как ще коментирате опитите на някои държави членки да предпоставят бъдещото членство на България и Румъния в Шенген от решаването на ромския въпрос? И каква ще бъде вашата позиция по време на предстоящите разисквания в точно тази връзка – Шенген, двете страни, роми? Благодаря. Благодаря, господин Браунс. Благодаря, господин председател. Когато говорим за ромите, ние говорим с едни хора, които имат или би трябвало да има, да, за които би трябвало да се направи нещо. Ние говорим за това, че тяхното състояние се дължи на дискриминация срещу тях. Решенията включват действия от страна на дадени държави, за да ги спастят от бедността. Ние говорим за ромите, като че ли те ням, не могат да правят избор и следователно не способни да поемат отговорност. И аз се питам дали това не е така едно твърде ем, снисходително отношение към тях и то подвежда много добронамерени хора, които чух тази сутрин, които се опитват да решават трудните проблеми, свързани с ромите. И сега, господин министр, отново се връщаме към вас за отговор. Ако можете да се вместите в 10 минути, тогава ние пък ще се вместим в нашия дневен ред. А, Утре е, министра на правосъдието ще бъде пред вас, така че административните въпроси могат да бъдат зададени на него. Сега по въпроса за работата на нашето министерство, това не е а, е, централен елемент на нашата работа, така че Министерството на правосъдието и Министерството на националните ресурси отговарят за тези въпроси, но по въпроса за госпожа Гънц, Естествено, има известно препокриване на правомощията на двете министерства. Това се отнася и за а, разделното а, образование, за сегрегацията в образованието. Много е важно ромските деца да а, бъдат на учили, да ходят на училище, да бъдат приобщени. А, обаче а, работата по тези проблеми не е в рамките на моите правомощия. За съжаление, не мога да кажа повече по този въпрос. Що се отнася до интеграцията, госпожа Подскурт отчасти ме похвали, когато каза, че сме прагматични. Аз мисля, че един прагматичен подход е ваше, не само от тази гледна точка. а и също така, защото много хора живеят в различни условия в Италия, в Испания, в, в Румъния и мисля, че трябва да отчитаме и местните специфичности. И сега ще се върна на унгарския пример отново. Приобщаването и сегрегацията не може да се тълкуват само в определени сфери, защото цяла Цял регион а, понякога е населен с представители на тази общност, така че сегрегирането на образованието би било безсмислено. Ние смятаме, че никой а, не може да бъде обект на дискриминация поради етническия и социалния му происход. Не би трябвало да бъде изпратен в специално училище, защото е беден или е ром. Това е едната страна на медала. Другата страна на медала е следната. Има общности, от които се очаква да допринесат за интеграцията. И е, ние трябва да помогнем на тези общности да се подготвят за това. Ние също така трябва да им помогнем да се подготвят, да предприемат действия срещу тези процеси на сегрегация, защото ние не можем да очакваме от местните общности да поемат цялото бреме. И след това има и а, о, отделно образование, тук аз не говоря за сегрегирано образование, което може да допринесе допълнително за а, това какво може да се а, даде на учениците в една нормална система. Например, а, а, едно от а, една от успешните ромски програми е в едно средно училище, което подготвя ромски елит. Има и други инициативи, които сме готови да подготвяме. Също така ще има ромски колежи, които ще окажат подкрепа на ромски студенти. Може да ги е, наречем студентски общежития за ромски студенти, на които ще се даде, ще се окаже помощ, за да научат своята, за своята културна идентичност. И сега позволете ми да не се впускам а, за, а, в подробностите по а, предимствата и недостатъците на плоския данък. Това е отговорност на държавите членки. Но аз трябва да кажа едно изречение. Необходими са мерки поради економическата криза и поради трудното с положение, в което се намира а, унгарската економика. Въвеждането на плоския данък беше една от антикризисните мерки. От първи до 8 клас в началното училище не може уязвимите деца да получават топла храна. Всички, които живеят в бедност, получават е, топла храна в началните училища. Тези програми се финансират от е, държавата може да нам ви се стори смешно, но всъщност това е реалността в, Унгария и това наистина е един сериозен въпрос. А в отговор на госпожа Юн и а, нейния въпрос, а, това е много деликатен въпрос, когато говорим за европейската роля на а, рамковата стратегия. Има традиционни места, където живеят а, а, ромски общности, има и а, целеви страни, страни, дестинации, където ромските общности биха искали да отидат. Това може да се формулира, но ние знаем, че свободното движение придвижване на хора е едно от основните а, придобивки на Европейския съюз. Ние искаме да запазим това и всеки гражданин да може да се възползва от това. Всеки гражданин трябва да има възможност да се придвижва навсякъде в Европейския съюз, ако реши. Има един друг аспект. Никой не би трябвало да злоупотребява с възможността по а, престъпни причини. Така че това не би трябвало да представлява възможност за трафиканти или за контрабандисти. Ние смятаме, че свободата на предвижването е едно голямо постижение, но а, би трябвало да предприемем мерки срещу престъпни групи, които прехвърлят групи хора от една държава членка в друга заради е, системите за социална подкрепа. Всичко това трябва да се има предвид и ако се върнем към директивата за борба срещу дискриминацията, транспонирането на тази директива ще предвиди мерки, за а, приобщаването на ромските общности в а, обществото на мнозинството. Мисля, че господин Гънц спомена това. Тези хора трябва да станат субекти в тези действия. да трябва да предприемат една активна роля, да станат наши партньори. В противен случай не можем да постигнем осезаеми промени. Ние следва да засилим ромските организации. Организирахме две прояви по време на нашето председателство с неформални контактни групи, които ще се съберат през февруари през Брюксел и Европейската ромска платформа когато ще се насърчат връзките между двете общности. Това ще бъде организирано в Будапеща. Бихме се надявали това да бъде не само професионална проява, но и една културна проява. И това ще бъде първата възможност да обсъждаме съобщението на комисията по, във връзка с ромската стратегия. Това ще бъде нещо много специално. Последващия въпрос. Разбира се, ние сме съвместно отговорни за всичко, което се случва. Аз говоря за приемащите страни, страните по происход, е, свободата на движението е нещо хубаво, но мисля, че проблемите трябва да се решават там, където те се появяват. Така че страната по происход има специална отговорност. Естествено, останалите държави членки не могат да си затворят очите за проблема а министъра, който говори преди мен, говореше също така по този въпрос и аз мога също да кажа нещо по този въпрос. Има едно погрешно разбиране на ромите а, в Запад. Те мислят, че това са номади. В а, Румъния, в Словакия тези хора са, има, са уседнали. А ако искаме да има масово предвиждане в държавите че членки на Европейския съюз. Е, на нас ни е необходимо сътрудничество на е, държави членки, в които няма големи е, ромски общности. В противен случай няма да можем Парите са много важен проблем също. Мисля, че фондовете не са достатъчни, за да се постигне качествено подобрение. Новата фаза обаче на финансовото планиране се очаква да започне в Европейския съюз, което ни дава известни надежди. Но преди да говорим за нови ресурси, нека да се върнем към старите ресурси, ресурсите, които са предоставени вече. Трябва да ги преразгледаме, да преразгледаме тяхното използване, а, какво правим с, средствата? Е, използвали ли са правомерно и ефективно? Достигнали са ли са те онези, към които са насочени? А, трябва да направим анализ и едва тогава вече да говорим за бъдещи бюджети или да предоставяме други средства, за да може да се подобри радикално ситуацията. И аз сега говоря за Европейския парламент и аз наистина хваля Европейския парламент момент, защото регионалните фондове, например, представляват средства за подобряване на условията на живот на тези хора. Това е благодарение на вашата работа. Мисля, че това е едно много важно ново въведение. Много трудно да се разбере дали държавите членки ще бъдат в състояние да е, използват ресурсите, които се предоставят. Естествено, практиката ще докаже дали това е така. В отговор на госпожа Интвелд, определено не мога да отговоря на конкретните ви въпроси, но трябва да кажа, че за нас е много важно да се борим срещу дискриминацията на етнически принцип, на работното място в училището. За нас е много важно да обучим служителите, които се срещат в ежедневната си работа с роми, да бъдат свободни от предразсъдъци, когато работят с граждани от ромски происход. Необходимо е също така да имаме хора, които да подпомагат на ромите да представят по-добре своите интереси. Що се отнася до Шенген, аз бих желала да кажа следното. Унгарското председателство смята, че тези два въпроса не би трябвало да се свързват, а именно ромската интеграция и шенгенското присъединяване. Има други държави членки, които мислят по различен начин. Не бихме желали Румъния и България да влязат в шенгенската зона. За нас е много важно, защото ние сме една държава в региона региона. Надеждите ни не са много големи, но ще видим дали ще успеем през следващите 6 месеца, но не би трябвало тези два въпроса да бъдат съчетани, както това се прави в някои държави членки. Нещо допълнително искате да кажете? Заповядайте. Да, нещо друго, което искам да добавя. Много съм благодарен за вашите въпроси наистина. Специално искам да ви благодаря за тях. Ако смятате, че е полезно, можем отново да се срещнем в края на председателството и ще бъда готов отново да дойда при вас. Искам и да ви поканя на събитията, които организираме в Унгария. Ние ще ви предоставим информация по тези събития. Надявам се, че ще получите положителни впечатления от Унгария, когато дойдете. Разбира се, господин министр. С нетърпение очакваме по-тясно сътрудничество с ротационното председателство. Унгарското председателство, особено в тази област, която е от особено високо значение и е предмет на програмите ни в Европейския парламент от доста време особено в нашата комисия Либе. Социалното приобщаване като цел на Европейския съюз е определена от Лисабонския договор. Борбата срещу дискриминацията също. Това е най-важно, когато говорим за ромите в цяла Европа. Продължава дискусията по въпроса, но най-общо казано. Разбира се, ние високо ще оценим и много ще се радваме, ако отново дойдете в комисията Либе, за да обсъдим развитията при ротационното председателство. Да видим как се развиват тези въпроси. Пожелаваме ви успех. Благодарим за времето, което отделихте за да споделите с членовете на комисията Либе приоритетите на унгарското председателство. Благодарим за позицията, която изразихте. Благодаря на членовете на комисията за това, че спазиха регламента във времето. Очакваме отново да се срещаме с вас по време на вашето председателство. Благодаря ви още веднъж.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 Уважаеми колеги, дами и господа, имам още една точка от дневния ред до обяд. Остава ни достатъчно време, за да я разгледаме. Това е много важна точка, свързана с политиката на Европейския съюз за борба с тероризма, главни постижения и бъдещи предизвикателства. Това е точка в дневния ред в един ден – в която сме в траур за масовото клане, извършено вчера в Москва. Ние сериозно заклеймяваме този терористичен акт, но ние сме и сериозно ангажирани да обединим по-добре усилията си за изграждане на обща европейска политика за борба с тероризма и съответна стратегия. Така че след в следващите минути ще обменим мнение по един работен документ, съобщение на комисията, политика на Европейския съюз за борба с тероризма, основни постижения и бъдещи предизвикателства. В рамката на доклад по собствена инициатива по същия въпрос, по който колегата Интвелт бе назначена за докладчик. Така често изслушаме нашия докладчик по работния документ и след това ще открием дискусията, за да можем да проведем дискусия, да чуем и позицията на Европейската комисия и председателството, чието представители са тук. Виждам, че госпожа Сипел вдигна ръка. Искате ли процедура по полза да дадете? Госпожа Интрова. Да, господин председател, правилно споменахте събитието вчера. Мисля, че всяка една нападение само ни напомня абсолютната необходимост от политика за борба с тероризма, която да бъде ефективна. Това е цялата цел. През последните 10 години на политики за борба с тероризма обаче сме направили много малко, за да оценим ефективността им. В работния документ, който е прелюдие към окончателния доклад, аз се разглеждам основно последните 10 години, не защото преди това не е имало тероризъм или политика на борба с тероризма, но след 11 е, септември политиката за борба с е, тероризма е променена фундаментално и европейското сътрудничество също е сериозно значително през този период. Винаги оценяваме всяка политическа мярка, която предприемаме. Дали решаваме да говорим за инфраструктура или социална политика или образователна политика и особено днес в времена на економическа криза, когато всеки трябва да затяга колана – много внимателно разглеждаме всяка една мярка, която предприемаме, дали е необходима, дали е ефективна и колко струва. Странното е, че политиката за борба с тероризма не се подлага на същият демократичен контрол. И за това и смятам, че е много добре, че в момента провеждаме тази дискусия. Европейския парламент многократно е призовавал за задълбочена оценка на европейската политика за борба с тероризма в най-широкия смисъл на думата. Европейската комисия сега излезе с първи опит на такава оценка. Благодарна съм, че вече е сложено нещо на масата, но отбелязвам също времено, че е изключително скромен този документ, като се изразява много внимателно, защото той се ограничава до обобщаването на няколкото мерки, които са предприяти, без да оценява тяхното въздействие по отношение на повишена сигурност, защото това искаме. Предприемаме мерки за сигурност и искаме да знаем дали сме наистина в по-голяма сигурност. И мисля, че това е един справедлив въпрос, който можем да зададем. А на този въпрос не се отговаря в документа на Европейската комисия. Нещо повече засяга само конкретна категория от мерки, другото, други мерки, като широкото събиране на лични данни просто изключено, защото е категория мерки, които е от най-спорните. Следователно, в моя работен документ държа да спомена, че поради бюрократични данни, които много мистифицираха, наистина е доста ограничен. Всъщност е, може да се каже, че дори това са два работни документа, но тук се опитвам да изложа един формат или един списък на въпроси, които според мен са особено важни за една цялостна оценка на политиките за борба с тероризма и съответните мерки. Аз не предоставям заключения или отговори. Определям въпросите, които смятам, че ние трябва да зададем. Бих искала обаче да дам една сериозна препоръка на Европейската комисия – по-конкретно и се надявам, че вие ще я подкрепите. И тя е, че трябва да се направи една цялостна оценка от една независима комисия от експерти от различни дисциплини. Сигурност, бюджет, граждански свободи, възможно най-широк експертна палитра, за да сме сигурни, дали Европейския съюз може да направи такава задълбочена оценка. Редица аспекти, които трябва да бъдат разгледани от такава оценка, на първо място са ефективността. Както споменах, предприемаме тези мерки, защото искаме сигурност. Въпросът е, получаваме ли тази сигурност? Разбирам, че това не е математика. Много трудно е количествено да се изразят нещата, но нещо трябва да се каже. Защото ако не казваме нищо за ефективността на мерките, тогава трябва да си зададем въпроса дали те са ни необходими. И смятам, че ефективността трябва да бъде оценена в детайли. Трябва да разгледаме не само превентивните мерки, а и разследването и наказателното преследване и ясно да направим разграничението между тези различни аспекти на сигурността. Втора важна категория, която трябва да разгледаме е разходите. Както казах, във времена на мерки за економически економии, виждаме, че нашите правителства и парламенти много внимателно контролират бюджета и бюджетните предложения, разглеждат всяка една стотинка, която разходваме. Правим съкрещения в здравеопазването, образованието и много други важни сфери. И интересно е, че не правим същото упражнение по отношение на политиката за борба с тероризма. Аз смятам, че това е един справедлив въпрос. Колко струва това? Без да изразявам мнение дали е много или е малко. Просто искам да зная колко е. Както от европейските бюджети, така и от националните бюджети, защото смятам, че основните средства идват от националните бюджети. За ваше сведение, отделът за проучване на Европейския парламент е назначил едно изследване в тази сфера и се надяваме, че в рамките на около 2 месеца ще получим повече данни, за да знаем за какво говорим. За мен е интригуващо, че нашия собствен бюджетен отдел не може да ни предостави тези числа. И това е интересно. Смятам, че също така трябва да видим каква част от разходите се поемат от частния сектор. Защото все повече мерките за борба с тероризма се оставят в ръцете на частния сектор. Искаме от летищата, от авиокомпаниите, банките, телекомите, всякакви частни компании, които ги натоварваме с извършване на обществени задачи. Това е много добре, но също времено ги натоварваме и с финансовите и административни разходи на тези мерки. И смятам, че трябва да оценим каква част представлява те. Трети един елемент, който не се нуждае от много обяснения, но ние трябва да го разгледаме, е въздействието на политиката за борба с тероризма върху гражданските свободи, основните права, върховенството на закона. Мисля, че не е нужда да влизам в подробности по този въпрос, защото обширно сме го обсъждали в тази комисия. Има и детайли в е, работния документ. И четвъртият елемент – е демократичния контрол и отчетност. Виждаме, че борбата с тероризма от нормална задача на правоохраняването, на полицията и на съдебните органи, преминава към въпросите на националната сигурност. И преминава вече и към тайните разнователни служби, което особено затруднява упражняването на демократичен контрол или изискването на отчетност. Известно ми е, например, че един вид е, европейска тайна служба е в е, ембрионален стадий, но има някои кръгове, които вече действат в сянка. Разбирам, разбира се, защо техните сесии не се излъчват по интернет. До някъде разбирам, но недостатъчно е и мисля, че някои от вас са съгласни в националния контекст националните тайни служби също са до някъде предмет на демократичен контрол. Има някои ограничени комисии в е, парламента, в нашия национален парламент. Наричаме това комисия стикен. Не знаят ли това изобщо подлежи на превод. Една надзорна комисия, но трябва да имаме един еквивалентен орган в Европейския парламент, защото и ако имаме нещо такова като Европейска тайна служба, трябва да има и съответния демократичен контрол. И това е само една от препоръките, които давам в този документ. И накрая, мисля, че ако в крайна сметка имаме резултатите от една цялостна оценка, те трябва да представляват основата е, за бъдещите ни политики за борба с тероризма. До този момент, ако не знаем дали нашата политика е ефективна, не би трябвало просто да искаме още и още такава политика, защото тя може да не е достатъчно полезна. Трябва първо да се спрем, да се огледаме, да видим какво сме направили до този момент и да базираме бъдещата ни политика на тези заключения. Трябва също така да видим и какви са настоящите развития. Всички виждаме какво се случи в е, Тунис през последните седмици. Нещата е, са подобни и в е, Йемен и в Алжир. Просто място за растеж на тероризма и всичко това наистина трябва да се вземе предвид и да се реагира адекватно. В заключение, по отношение на процедурата и графика, вече имаме един работен документ, ще изготвим проекта доклад на базата на вашия принос днес. Ще се мине през редовната процедура, гласуване в комисия, гласуване в пленарна зала и някъде към лятото да се надяваме. Се надяваме да организираме и изслушване, да чуем европейски експерти, като можем разбира се да поканим експерти извън Европа, може да са от Америка, експерти по сигурност, но може да си от други области, които вече споменах. И ще внесем предложения за изменения след това изслушване и да преминем към гласуването. Благодаря ви за вниманието. Очаквам вашите изказвания. Нека първо да изслушаме депутатите, които искат да вземат думата. Диадамера. Благодаря, господин председател. Искам да прибавя веднага, да кажа веднага, че трябва, за съжаление, да тръгна след малко, но темата е толкова важна за мен, че искам да кажа следното. Е, враговете на демокрацията, това са всички онези, които искат да наложат своите, своята воля, своите цели на един суверенен народ. Е, терористите са срещу човешкия живот, срещу нашия модел на живот и те искат да отстранят, да унищожат правовата държава. Ангажиментът на силите на реда, на сигурността в държавите членки и техните, тяхната задача е да осигурят и да гарантират свободата и сигурността на европейските граждани и да защитават тези ценности с цената дори на живота си. Според мен, трябва в доклада да влязат и следните елементи. Знания, опит, обективност, хоризонт, дълновидност – знание за приоритета, познание за националните приоритети на политиките в, този, в тази е, чувствителна област. И също така ни е необходимо е изключително внимание по отношение на моралния авторитет на жертвите за тяхната защита и тяхната подкрепа. Мисля, че трябва да се погрижим за координацията на политиката за предотвратяване и за координиране на реакциите. Ролята на Европол на Евроюст, Еврочаст, ролята на центровете и на съответните служби в държавите членки, както каза и София, тези отделни роли трябва да се анализират и да се координират. Всяко действие в борбата срещу тероризма трябва да се вписва в рамката на демократичното право и да отговаря на хартата за основните човешки права. Аз ще работя с Софи заедно, ще направя предложения за промени, които ще имат и нещо общо с демократичния контрол, защото демократичния контрол е практика в нашите държави. Желая всичко хубаво и успех в работата и благодаря. Господин Борселино. Божа Борселино. Sono molto interessata a questa materia anche perché sono Много интересна е темата за мен, защото аз имам пред себе си един документ, който засяга и вътрешната сигурност на Европейския съюз. Мисля, че трябва да се концентрираме върху принципите на сигурност в Европа. Но във всички случаи трябва да осветлим проблемите на сигурността съвсем конкретно. Е, днеска сме под шока на е, терористичния акт в Москва, но истината е, че през последните 10 години всичко се концентрира много върху тероризма, но не бива да забравяме, че има и други заплахи за Европейския съюз, например организираната престъпност. В дискусията с министъра стана ясно, че има връзка между тероризма и организираната престъпност. И мисля, че този феномен трябва да бъде проследен и изследван допълнително. Дори и целта да е друга при организираната престъпност, истината е, че понякога двете области се препокриват и е разумно да има сътрудничество в двете области. Едно наказуемо деяние не може винаги да бъде описано или като организирана, принадлежащо към организирана престъпност или като терористичен акт. Става дума за стабилността и за спокойствието в Европейския съюз. Ето защо ни трябва една от, едно отлично сътрудничество и се надявам да го постигнем. Благодаря. Госпожа Саргантини. Благодаря, господин председател, и благодаря на госпожа Инфелд за извършената от нея работа и а, за ясно очертаните въпроси, кои, на които трябва да се намери отговор. Нека да погледнем какво става извън а, Европа по мерките за борба срещу тероризма, които сега се използват за да се заглушат правозащитниците. Виждаме това да се случва в Уганда, в много държави. Такива мерки водят до цензура в печата и, и а, в ограничаване на работата на правозащитниците. Комисария по правата на човека много ясно посочи е, злоупотребата с тези мерки. Госпожа Интфел трябва да разгледа и да а, е, проучи всичко, което е направено през последните години, е, към което искам да добавя още нещо. В Великобритания се разглеждат е, мерки за борба срещу тероризма, а, ко, които са станали причина за нарушаване на правата на човека. Да, вярно, това е станало преди 10 години, но мисля, че е дошъл момента да говорим за оттегляне на някои закони. И мисля, че във връзка с това би било, да се направи, би било добре да се направят две неща. Първо да запитаме Агенцията по правата на човека за това, какви действия, нарушаващи правата на човека, са регистрирани от 2001 година и в обсъжданията ни на полетите на ЦРУ също така може да се замислим за доклад по собствена инициатива по тези незаконни дейности. Аз тук всъщност имам предвид препоръка 7. По въпроса за това колко ще струва това, без да мога да се произнасям за това дали средствата са твърде много или твърде малко, аз мисля, че това е един много деликатен въпрос. Вие говорихте във вашия документ колко ще струва това за частните дружества. А, за нас е по-важно колко ще струва това на денакоплатеца. А, и ако ми позволите да цитирам една бележка от, за координатора по мерките против тероризма от 10 ноември, който казва, че въпросът за дискриминацията и социалната маргинализация е също така важен в контекста на борбата срещу тероризма. Много трудно и много а, а, опростенчески е да се каже, че а, това е причина за тези проблеми, но тук а, се залага задача да се а, проучи политиката ни за борба а, срещу тероризма в светлината на дискриминацията. Аз мисля, че това ще бъде нещо много полезно, което може да бъде включено във вашия работен документ. И накрая, от ключово значение е 10 години след а, 11 септември да решим какво е законно и какво е незаконно, какво е разрешено и какво е не, е разрешено. Защото ние продължаваме да водим а, дебати по, а, а, з, по, по, по морални а, критерии, а не за това, кое е законно и незаконно. Госпожа Ланкис, благодаря. Посоката на този работен документ е много ясна и много логична, което е рядко явление тук, ако ми позволите да кажа така. Това е наистина един научен подход, за което искам да ви похваля. Наистина много се радвам, много ми хареса ваш документ. Искам да задам два въпроса. Всъщност имам повече въпроси, но а, няма време. Първото нещо, което искам да направя, е да използвам като отправна точка следния факт. Дебатите за борбата срещу тероризма, се фокусират върху някои основни проблеми, по които ние сме съгласни, че има някои а, важни въпроси, по които все още се водят а, обсъждания и въпросите се свеждат до едно балансиране на личната свобода и сигурността. И различните хора а, искат различни решения за постигането на този баланс. И ще а, е, ви дам само един пример. Ние обсъждаме а, е, проблемите на извличането на данни и за профилирането. Много от вас е, смятат, че не би трябвало а, да се а, търсят данни а, до степен, че да се нарушат правата на хората. Но има а, проблеми на сигурността, които са не по-малко важни от защитата на правата на отделния човек, защото сигурността е много важна, така че новата фаза на тероризма, като например диверсификацията, нямам време да се впускам в подробности по този въпрос, но ако ние сме против е, създаването на профили, трябва да имаме много ясни, научно обосновани дефиниции на проблемите, за да може да се разграничава между тези две неща и би трябвало да оправдавам тези разграничения, които водят до разрешаване на едно и забраняване на друго. Очакваме реципрочност от Съединените щати, когато ние подаваме данни и те да ни подават данни, за да можем да получим данни. Смятаме, че този ситуационен център ще бъде, може би, организацията, която трябва да направи, да изиграе тази роля, може би Евроюст или Европол. Това е свързано с, с системата PNR за личните данни на пътниците. Ние сме склонни да а, кажем, както вие казахте, че не са ни необходими данни за пътниците, които да са отделни за Европа. Това малко ме изненада. Мерките за борба срещу тероризма се обсъждат в работния комитет като един независим предмет на проучване от страна на експерти. Това може би са експерти, които са независими от партии, но те не са независими по отношение на техните ценности. Съществува такова разделение на становищата между учените, както съществува и между парламентаристите, защото по основни пунктове някои хора са склонни да защитят правата на отделната личност, а други са по-склонни да защитят сигурността. Аз бих приветствала а, бъдещи проучвания в а, този смисъл, но се опасявам, че проблемите ще се повтарят всеки път, когато се прави проучване няма да се намери лесно решение. И също така основата на следващия ми отговор е, че ситуационният център следва да бъде част от външната служба. При това положение няма да бъде необходимо да се упражнява автономен парламентарен а, контрол. Вие споменахте новите държави членки. В Унгария също така има парламентарна комисия, но съществува проблем, защото членовете на тази комисия са обект на мерки за достъп до а, а, данни, представляващи обект на националната сигурност. А ако съществува такъв контрол, който не е свързан с въпросите и критериите на допуска, тогава лица от а, а, специализираните служби няма да ни дадат достъп, докато го създадем една а, процедура и специализиран орган, дали ще има агенция, която да може да провери членовете на една такава е, деликатна и щекотлива комисия. Като докладчик е, в сянка по стратегията е, Наистина за мен ще бъде много а, голямо удоволствие да си сътруднича с вас по някои от тези а, практически и технически въпроси. Благодаря, господин председател. Аз понякога не съм, не ми е ясно дали имаме една цел за борба с тероризма. Но ако тероризма заплашва нашата демокрация и нашите цели, то трябва много да внимаваме да не да работим и целенасочено в тази насока. Трябва да не да изработим една обща стратегия за общи мерки, а не а не конкретни единични мерки. И трябва да знаем какви ще са влиянията върху нашата демократична система от ценности. Искам да кажа, че е важно да знаем кои са мерките, които Европейския съюз може да приложи по отношение на трети страни и кои са мерките, които може да се приложат в рамките на Европейския съюз, защото в рамките на Европейския съюз имаме сътрудничество между полицията и правосъдната система, която може да бъде което сътрудничество може да бъде разширено. Това обаче не се отнася за третите страни. И искам още да кажа следното от името на моята колежка Анахет. Продължавам на английски. E Политиката на Европейския съюз по борбата срещу тероризма Колегата зададе следния въпрос. Тя подкрепя а, а, редица въпроси, свързани с, с съобщението на комисията и подчертава акцента и подкрепя акцента върху основните права, както и анализа на разходите и ползите на мер... от мерките. Но тя има повече въпроси, би желала да се включат повече анализи и обсъждания последните точки. Първо, повече пояснение за това какви мерки следва да се предприемат на равнище Европейски съюз или на равнище държави членки, като се казва, че държавите членки са основните фактори в сферата на тази политика големите системи на европейско равнище са сложни и непрозрачни, особено в сферата за защита на данните. разбира се, трябва да говорим и за принципа за субсидиарност, да говорим за различни становища в европейските в различните държави членки за борбата срещу тероризма. На второ място задълбочен правен анализ от страна на комисията за е, определенето на профилите и за определенето на законите. Също на трето място публично-частното партньорство, използването на интернет от терористите. Според комисията това заслужава по-подробен анализ. Господин Траса. Благодаря, господин председател. Да, Наистина, това е много важна тема, която надхвърля границите на нашата комисия и благодаря на онези, които са поели инициативата да я разработват. Това показват не само... Важността на темата показват не само инцидентите от вчера, но и развитието от последните години. Хора, които са ограничени в тяхното в своето движение. Всичко това показва, че е необходима европейска координация. Координация и допълнително сътрудничество между Европа и нейните партньори, партньори, които се интересуват от тази тема. Важно е тук и сега да се проведе дискусия на, на принципа, който ни интересува вече 10 е години. Е, света се е променил. В последните 10 години е важно е да знаем на къде ще се движим от сега нататък и кои ще са нашите приоритети. Искам от името на НП да предложа на докладчицата нашето сътрудничество. Аз лично от свое име също Искам да й предложа своето сътрудничество. Аз познавам само документа и само по него мога да се изкажа, но във всяка фаза от развитието на документа искам да кажа, че с удоволствие бихме участвали. В този документ има някои важни принципи, които се подкрепят от ЕНП. Една обща стратегия, изискването за оценка, а също така изказването на така наречената карта, където са важни изисквания, но тук искам да кажа, че ние искаме всъщност само това, което комисаря ни обеща че ще залегне в работната програма, т.е. това, което вече съществува. Естествено, сигурността струва пари. Това е така. Така както и политиката срещу дискриминацията или политиката в южните региони струват пари. Но за сигурността трябва да се плаща, но изразходването на средствата трябва да е разумно, ефикасно. Усилието трябва да се струва. И не бива да ограничаваме мобилността на гражданите или другите свободи. Само един малък пример. Ограничението на пътниците на летищата да прекарват течности. Не бива гражданите да бъдат дискриминирани, когато се събират личните им данни. Това е основен принцип. 80-90% от гражданите могат да попаднат в нашия фокус, а става всъщност дума за 2-3% от гражданите, които трябва да са предмет на тези мерки. Това, което поне в съобщението на комисията не е засегнато и което малко липсва в документа, това е ролята на тайните служба, служби. Естествено, при... аз се присъединявам към преждеговорившата, като, като подчертавам, че това е в крайна сметка приоритет на държавите членки, но този аспект не бива да се изпуска в един такъв документ, защото става дума за координация на европейско равнище. Особено когато става дума за, развитие, за развитие на една обща стратегия. Има най-различни Добре практики, но ние не знаем дали могат да бъдат контролирани тайните служби. Аз мисля, че могат. Важно е да се занимаваме с темата не само в областта на сигурността, а да засегнем темата и в областта и от гледна точка на външната политика и вътрешната политика. Тоест, трябва да работим, да обвържем тази стратегия с стратегията на Европейския съюз за отбрана, да разграничим полетата на действия, кой какво прави и да вземем предвид стратегията за НАТО, която е прията от Лисъб, в Лисабон. А имам предвид именно тук аспектите за управление на кризи. Тоест, кой какво, кога, с какви акценти трябва да извърши. По принцип, вие имате един много амбициозен, а, изготвили сте един много амбициозен доклад и сте предвидили цяла поредица на, на изследвания, на анализи. И мисля, че е хубаво да поставите по-ясно вашите приоритети при различните мерки, при различните си начинания, кое за вас е най-важно. Още веднъж в края на изложението си искам да потвърдя нашето, нашата готовност за сътрудничество с вас. Благодаря. Уважаеми колеги, нека да ви напомня, че имаме един дълъг списък от желаящи да се изказват. Преди обедното заседание трябва да приключи в 12.30 и в 3 часа след обяд да продължим. И след това, утре преди обяд, ще продължим с е, министъра на правосъдието на Унгария в 9 часа. Така че, моля ви, направете каквото можете да ни помогнете да спазваме графика, за да не трябва да се извиняваме и на системата за превод и да използваме чудесно своето време. А да имаме и достатъчно време да изслушаме и председателството и комисията по този въпрос. Така че, моля, останалите изказващи се да бъдат кратки. Господин Фос. Благодаря. Аз също искам да се присъединя към изказването, че ни трябва европейска стратегия против тероризма, защото тук става дума за нашата демокрация и свобода, а без сигурността тези неща са немислими, ето защо такава стратегия е страшно необходима. Има различни аспекти, които вече бяха засегнати, особено искам да се спра на новите технологии. Междувременно имаме така наречената кибервойна, и всички тези финансирания на, на тероризма, имаме киберпрестъпността. Това са все пунктове, които се засягат в, в общата тематика. Но искам да се спра още веднъж на разходите. Според нас, според мен, нещата, които не може да си позволим сега, в последствие ще ни струва двойно или много повече. Може би е, към забележката на госпожа Саргентини, много от нещата, които е, бяха казани, не отговарят на моята представа за антитерористична стратегия. Става тук, може би, по-скоро за едно политическо становище. Ето защо бих искал да, да направя препоръката да се концентрира колежката върху най-съществените аспекти и най-вече върху превенцията и върху наказателното преследване. Това е най-интересно за нас, също така демократичната контрол, демократични контрол и отчетността. Sí, <coughs> quería decir que la seguridad en política antiterrorista. Благодаря. Аз искам да кажа, че сигурността в областта на терор... борбата с терор... тероризма е нещо относително. Няма 100% сигурност и това го знаем всички ние, както аз, така и докладчицата. Ако някой иска обща сигурност, ефикасност и, и ефикасност, то се вижда тогава, че човекът не е експерт и се намира на погрешния път, в погреш... движи се в погрешна посока. Не знае дали сте на това мнение, но мисля, че е много трудно да се постигне 100% сигурност. Един пример. Моят брат Алберто е кмет в Севилия и бе убит от ета. Заедно със своята е, съпруга. Това е баска организация, която действа на територията на цяла Испания. Аз попитах моя брат малко време преди смъртта му дали се страхува. Той каза, не, не, аз не се страхувам, аз съм номер 800 на тех, в техния списък. А Всъщност няколко дена малко след това той бе убит едно с, с, с съпругата си и те оставиха три деца си рати. Мисля, че заключението е, изводът е, е, че е много трудно да се запазят, да се опазят хората. Естествено, моят брат беше политик, но той също беше пазен. И както каза докладчицата, това е един доклад по собствена инициатива за борбата срещу тероризма и аз искам да й благодаря за това, че се е взела с това. Много е важно да си помислим за сигурността на, на живота на гражданите. Трябва да направим всичко по силите си да подкрепим този доклад. Аз лично ще го направя. Едно нещо искам да кажа обаче. Има сравнително малък интерес а, към жертвите в Европейския съюз. И това ме шокира, защото мисля, че а, трябва да се обърне повече внимание върху жертвите. Аз лично съм много ангажирана в тази насока. Мисля, че в този доклад трябва да се осветли положението на жертвите. Това беше от моя страна. Аз се надявам, че може да говорим за тероризма без табута, без предубеждение, защото трябва да има баланс между свобода и сигурност. Мисля, че аз се, а, аз съм голяма защитница за свободата, на свободата, но зная какво означава и тероризма. Затова трябва без предубеждение да третираме тази тема. Ето защо подкрепям докладчицата. Ако човек е, започне да работи по тази тема с предубеждение, това няма да доведе до никъде. Госпожа Раус. Благодаря, господин председател. Притеснявам се как точно ще се идентифицират причините за тероризма, защото тези причини могат да се объркат с обосновките и могат да кажат, че нищо не може да обоснове убиването на невинни хора за каквато и да е политическа идея. Както знаем обаче, мотивацията на много от извършителите на ислямския тероризъм, като това не е целият тероризъм на Запад е двустранно. От една страна агресивни войни срещу ислямски страни, като Афганистан и Ирак. Трябва да се въздържим от такива войни, включително планираната такава срещу Иран. На второ място, високо партийната политика срещу близкоисточния проект. Колкото и да е опасен този конфликт, той не е нашата основна работа и ние трябва да стоим извън него и да избягваме от намеса. Последното, което трябва да кажем е, че трябва да внимаваме с определенето на профили на население, което в момента участва в тероризъм, което непропорционално може да е мисулманско, в миналото може да е било ирландско и както чухме преди това може да е от е, страната на баските или който и да е друг освен ако не става въпрос за пенсионирани английски учители, които просто от досада и скука са да се занимават с тероризъм. В такива случаи наистина трябва да определяме профилите, без да се срамуваме от това. Благодаря, госпожа госпожа Бройтова. tady vypracovali. Благодаря, няма много време, но аз а, искам да кажа, че много ми харесва структурата на доклада, изготвен от нашата колега. Искам да кажа само една дума за препоръките, които са формулирани на края на този доклад. Искам да добавя и въпроса за превенцията. Това е един а, аспект, който според мен липсва, е това ролята на тайните служби, също така, която беше спомената от другите колеги. Също така става дума и за а, финансирането на терористичните групи, макар че естествено а, може да има терористи, които да действат индивидуално, не като част от групи. А, е също така а, защита на личните данни сега нашата комисия има ангажимент да следи за системно, системната защита на личните данни. Ние трябва да се борим срещу придобиването на такива данни. Няма да се впускам в подробности, но истина има една киберпрестъпност, която използва интернет и някои негови аспекти. Е, и това става вече много сериозно. Едно друго нещо, което според мен липсва в този доклад е необходимостта от гъвкавост при прилагането на мерките, но и при премахването на мерки, например е, за пренасенето на течности е, по въздуха с самолети. Американците смятат, че тези мерки не са достатъчно ефикасни, искат да ги ограничат. Но контрола продължава, включително и на летище Брюксел и става много стриктен дори за медикаменти. Аз съм лекар и аз присъствах на един спор на един служител, който принуди човек, който се нужда от някакво лекарство, да го изхвърли, качвайки се на самолета. Трябва да има други инструменти, които трябва да помогнат да се реши този проблем. За съжаление, комисията не се вслушва достатъчно в нашите доводи, когато се обсъжда тази директива. Това, което е много важно, е да се защитят данните. Благодаря. Благодаря, господин, господин председател. Съжалявам, че не бях тук на първата част на дискусията и да изслушам презентацията на колегата Индвелт. Бях в друга комисия, свързана с изтезанията. И като начало бих искал да кажа нещо, което вече бе споменато – най-вече по отношение на препоръка 6 на докладчика и препоръка 7. Дали политиката за борба с тероризма е предмет на демократичен контрол и дали има нарушение на закона и стандартите за основни права на човека. Тази работа трябва да се съчета и с последващата дейност, която съм сигурна, че комисията Либе и подкомисията права, основни права, ще се съгласи да поощри проследяването на това какво се случва и какво правят държавите членки в резултат от нашия доклад в рамките на един тригодишен период. Много полезна среща проведохме с Амнести и с е, господин Новак, е, предишният председател по доклада за изтезанията. Така че препоръката на Софи е важна за съчетаване на работата на двете комисии за последващите действия. След това по препоръки 1 и 2, които изцяло подкрепям, но мисля, че важното е да се опитаме при оценката на това как трябва да изглежда една добра стратегия за борба с тероризма, да обвържем нещата с правораздавателната система. Защото това са нещата, които много пъти в миналото, в различни части на света са били объркани, но в Европа и в САЩ през последните 10 години действията за борба с тероризма и излизат извън правните норми и извън правната защита. И трябва да върнем действията обратно в целта на криминалната правораздавател... наказателната правораздавателна система, където целта е все пак съдебно да се преследват и правилно да се осъждат терористите, а не просто да ги задържаме тайно в тайни центрове, да ги изтезаваме Необходимо е едно правилно прилагане на закона, на наказателния закон. Госпожа Сержантини спомена прегледа на борбата срещу тероризма в Великобритания. Утре очакваме съобщение по този преглед, който е с най-различни аспекти. Но основният, който привлича вниманието, е въпросът за контрола – Важното е да се преразгледат потребностите на разследването и наказателното преследване, без да се отделят от тази правораздавателна гледна точка. Друг един въпрос, който бе свързан е изготвянето на профили. Преди две години имах доклад пред парламента по този въпрос, където се дадоха препоръки да се разгледа внимателно законността на този въпрос. Всъщност нищо не се случи по този въпрос, но общото ми виждане е, че едно генерал, генерализирано профилиране не може да бъде продуктивно и е контраефективно. И на практика пречи на сътрудничеството с полицията и разследващите органи. Това е нещо, което трябва да се разграничи от е, едно интелигентно проследяване и събиране на оперативна информация. Разбира се, има и специфична роля на профилирането, криминалното профилиране, когато има определена информация за заподозрени лица. И накрая, нещо, което в момента се прави в нашата страна, разследването на бомбите атентати в Лондон от 2005 година – където също е важно да се види как се действа за разследването на тези атентати и да се постави въпроса службите за сигурност имали ли са информация, която е можела да помогне да се предотвратят тези атентати? Както казва един мой колега, искаме службите за сигурност да работят заедно с полицията. Докато в последните 10 години те са работили по-отделно, което е довело до много проблеми. Вече прескочихме времето. Последен въпрос, моля ви да бъдете кратки, госпожа Мортвай. Много благодаря. Много се радвам да видя такъв нов подход към борбата срещу тероризма. От него се вижда, че само заради това, че полицията и правителствата се намесят в личен живот на хората, подслушват, не означава, че ще постигнем е ефективна борба срещу тероризма, което е нашата цел. Така че не е сигурен, че колкото повече се намесвате в е, личния живот на хората и нарушавате основните им правила, права ще получите по-добри резултати в борбата срещу туризма. Така че сега съм съгласен с казаното до този момент. Най-ефективната дейност би било да изтеглим своите войски от Ирак и Афганистан и препоръчвам това и на собствената ни страна. Върнете унгарските войници, те нямат работа в тези страни. Също време обаче виждаме една сериозна опасност в законодателството и прилагането на закона. Има някои явления, които са насочени точно към страха от тероризъм и създават възможности за правителства, тайни служби и групи с влияние да атакуват от позицията си, което е извън закона. Следователно, препоръчвам на комисията Либе и на Европейския парламент като цяло да създаде един консултативен орган. Това би могло да бъде в приложение към вашия доклад. Този консултативен орган от правна гледна точка да анализира всички актове, прияти в държавите членки на Европейския съюз относно борбата с тероризма. Имам предвид закон, който бе прият в Унгария, който говори за хора потенциално свързано с тероризма, които могат да бъдат е, подслушвани, проследявани, разпитвани, което мисля, че е неприемливо в една демокрация и правова държава. Ще се радвам много да има един независим орган от юристи, които да наблюдават процедурите, е, въведени в борбата срещу тероризма. В Унгария, например, Колкото и е да е странно, има само едно голямо дело, наказателно производство, срещу групата, така наречената група Хумния, което е свързана с економическо престъпление и корупция, която е тясно свързана с политиката. Тази група е водена от Георг Будахази, един от една от най-известните фигури на позицията извън парламента. И колкото и да е странно, той в момента е проблем на наказателно производство с е, обвинение за тероризъм. В момента е в затвора при ужасни условия и мисля, че това също трябва да се включи в е, вашия доклад, да се говори за един независим орган на юристи, които да наблюдават процедурите в държавите членки. Такава една група може да наблюдава и такива наказателни производства в България, условията в затворите и действията на държавните власти. Такъв независим орган може наистина да се види какви са ползите от един справедлив процес. Представител на комисията, господин Сифер, само няколко минути преди да чуем заключителните бележки на госпожа Интвелт. Благодаря, господин председател. Много благодаря за тази възможност да предоставя първите реакции. Записах си всички доводи, които бяха представени от страна на комисията. Изцяло сме убедени от необходимостта от демократичен контрол в областта на борбата срещу тероризма, както и необходимостта да се рационализират някои деликатни аспекти чрез експертни комисии, по-нататъчни проучвания и така нататък. Два коментара от наша страна в този смисъл. На първо място, съобщението, което комисията представи през юли миналата година е политическа оценка и изрично подчертавам това е политическа оценка, не технически доклад за това какво е постигнато по приложимата стратегия на Европейския съюз за борба с тероризма, която бе одобрена през 2005 година от правителствените държавни ръководители и в нашето съобщение от юли госпожа Малстрем вече го защити пред парламента и се казва, че тази стратегия все още се счита за валидна освен това и в е, съобщението за вътрешна сигурност от е, ноември основно посочи определени приоритети за следващата година, както и в сферата за борба с тероризма. И това е нейно политическо решение, където тя ще насочи усилите си през следващите години. На второ място, ние също обмисляме проект на техническа оценка. В момента подготвяме политическото съобщение – но една цялостна техническа оценка е изключително трудна за изготвяне. Макар, че вие прибягвате до детайли в е, ваши документ, ние виждаме непреодолими проблеми. Може би очакванията към една такава оценка ще бъде много по-големи, отколкото може да даде една такава оценка. Защо? Защото борбата с тероризма е едно постоянно променящо се явление. Мерките, които се предприемани в бъдеще, не гарантира, че те ще бъдат адекватни за бъдеще. Вижте, например, сигурността на самолетното карго, където трябва да се предприемат нови действия. На второ място, европейската политика за борба с тероризма само допълва националните политики, които са основното действаща, основно действащи в този сектор. Какъв е ефекта от мерките, които се взимат на национално ниво, какви са параметрите за и измерване на ефективността на съчетаните европейски национални политики. Дали резултатът е, че няма сериозни атентати в последните години, много е трудно да се стигне до обективни, надежни критерии. И накрая, но не по важност, в е, дефиницията какво точно се приема като мерки за борба с тероризмата. Контртерористичните мерки на практика са много малко. Повечето мерки имат е, много целеви ефект. Дори в областта на борба с тероризма има значение дали идват от е, полицейската дейност или интеграционната политика или социалната политика. Много е трудно да се разглежда въпроса за разходите и административната тежест. Какво точно трябва да се отнесе към контртерористичната политика, къде е политическата отговорност, и за това като цяло комисията смята, че трябва да се подхожда тематично като тематични съобщения, които през лятото посочихме в областта на ПВР. Това е тематичен подход, който дава глобална, но не прекалено широка, всеобхватна картина, но не и за всяка една отделна мерка. Така че ще се опитаме да дадем една цялостна изчерпателна картина на средносрочните и дългосрочните разходи на такива мерки. Това е което може да се направи. Останалото е почти непостижимо. Благодаря. След като чухме а, представянето на двамата министри, доколкото разбирам председателството, няма да се изказва сега. Ако сте съгласни, ще преминем, ще дадем думата на госпожа Интвелд, за да може да обобщи в един а, един обобщен отговор какво беше казано. Благодаря, господин председател. Аз няма да обобщавам дебата, защото повечето хора присъстваха тук. Искам само да кажа две неща. Искам да кажа нещо по повод на казаното от комисията. Мисля, че е интересно да се отбележи как започнахме да обсъждаме оценяването на контр, контртерористичната политика до сега и след това дебата постепенно се прехвърли към бъдещето. Ние, уважаеми колеги, а, обсъждаме оценката, а не предвиждаме нова стратегия. Това може би ще бъде следващата стъпка, но първо обсъждаме това, което вече беше направено. А, а, на второ място, както госпожа Хименес правилно посочи, това не е а, идеологически дебат. Аз нямам нищо против идеологията, но по-голямата част от обсъжданията се базират на предположения. По някои от понякога тези предположения не се основават на факти. И мисля, че сега за първи път трябва наистина да сложим на масата някои факти. Ние чухме от министрите да кажат, че са необходими пътнически данни за Европа, защото сега, казва той, е по-лесно и по-безопасно да се лети извън Европа. Но а, това според мен е едно необосновано предложение. Накрая на Европа Европейската комисия. Съжалявам, не съм съгласна с казаното от вас. Вие казвате, че е почти невъзможно да се демонстрира ефективността и полезността на тази политика. Съжалявам. А, почти в същото изречение казвате, стратегията за борба срещу е, тероризма е валидна и ще продължим да използваме. И аз питам на базата на какво? Винаги чуваме тези твърдения, че политиките за борба срещу тероризма са полезни. Вероятно са до голяма степен, но ние бихме желали да видим някакви доказателства. Не смятам, че в други сфери, че се каже спешно ни е необходим мост или железопътна линия. Не можем да докажем защо, но вие трябва да ни вярвате. В моя работен документ аз съм дала един много дълъг списък на конкретни въпроси, за които не може да се намери отговор. И ако не можете да намерите отговор, не трябва да правите предложение. Вие казвате, че вашия документ е политическа оценка на постигнатото. А именно това не е вашия документ. Вие оценявате онова, за което са взети решения. Дори не оценявате как тези мерки са приложени. И това е нещо, което аз дори не засягам в моя документ. Това са мерки, които ни се налагат това наистина е абсурдно. Много държавите членки не прилагат тези мерки, които са толкова спешни и необходими. Вие не сте оценили какво е постигнато. Ние днес не знаем на базата на вашия документ дали а, имаме по-голяма сигурност сега, отколкото преди 10 години. Вие сте прави, че наистина е трудно да се установят обективни параметри, но трябва да се опитаме въпреки всичко. Това е демокрация. Целият а, дебат днес е за защита на демокрацията и на основните ни свободи. За това става дума. И ако не вярваме вече в демокрацията, ако не вярваме в демократичната отчетност и прозрачност, ми да си вземем шапката и да си отидем. Ако имаме мерки, които струват доста скъпо, нека да бъда малко по цинично. тук. Тук има хора, които се а, е, въз ползват от тези мерки. Аз съм либерал, нямам нищо против да а, се печелят пари, но чии свободи ограничаваме, ако комисията може да докаже, че това не е а, така. А, ще е, е, променим позицията си. Накрая казвате, че е много трудно да се разграничат е, мерките за борба срещу е, тероризма. Е, тези мерки са оправдани с борба срещу тероризма и междувременно вие създадохте правомощие за е, а, а, държавни органи, които също нямат нищо общо с борбата срещу тероризма. Аз съм проучила някои сфери повече от други. А, и а, там полезността е много ограничена. 95% от правомащията са не, свързани с, не са свързани с борбата срещу тероризма. Именно това трябва да сложим на, на масата. Ние говорим за правата на нашите граждани, за сигурността на нашите граждани и за техните пари. И дължим на нашите граждани обяснение за това какво правим. И аз разчитам Европа Европейската комисия да си сътрудничи с Европейския парламент, така както колегите тук а, оказаха сътрудничество и помощ. Благодаря, госпожо Ентвелд. Дебата продължава. Ние благодарим на преводачите и благодарим на всички участници в тази дълга дискусия. В три следа